Uh, Уважаеми колеги, моля заемете местата си. И моля, служете си слушалките, защото ще продължа на полски. Добър ден, дами и господа! Добре дошли на нашето следобедно заседание, на което ще разглеждаме въпроси, свързани с гражданското право. Ще се средоточим предимно върху семейното право и трансграничните му аспекти. Стокхолмската програма се занимава не само с въпросите на сигурността и миграцията в Европейския съюз – но можем да кажем, че колизионното право и гражданското право може и да не представляват такъв интерес, както въпросът е на наказателното право. Обаче не следва да забравяме, Ponadto są to tematy, które... Така че ние знаем, че много аспекти влияят върху гражданското право. Освен това, въпросите на гражданското право пряко засягат нашите граждани, защото става дума също така и за правото на свободно движение, правото на установяване в държавите членки. Хармонизираните стандарти които ние се стремим да установим на европейско ниво, са изключително важни за нашите граждани. Обеден съм, че тези въпроси, за които говоря, могат значително да съкратят времето за необходимите процедури и разходите за тези правни процедури. Работа работата върху определени законодателни актове, уреждащи, например, развода и раздялата, или браковете, или правото за наследяване. Всичките предполагат много дълги и тежки процедури. И въпреки, че корените на правото във всички държави членки или почти във всички държави членки са едни и същи, подробностите обаче са силно силно се различават в зависимост от конкретната държава членка. За това е необходимо да се намерят решения, които да са задоволителни за всички заинтересовани страни. И много често намирам на такова решение, отнема много време има изключително многообразие в сферата на семейното право, една сфера, в която Европейския съюз няма изключителни правомощия. Обаче тук също е необходимо да се създаде определен ниво на хармонизация на някои от правните норми. Тук е приложим принципа за засилено сътрудничество. Регламентът за правото на изборна юрисдикция при развод беше първият опит в рамките на Стокхолмската програма да се реши сложната ситуация с международните бракове. Особено в случаите, когато единият съпруг не живее в родната си страна. Това означава, че тези хора много трудно могат да са добре запознати с подробностите и нюансите на законодателството на страната, в която те живеят. Много често те не, позна... не знаят достатъчно добре езика на тази страна. И знаем, че като резултат е имало много драматични ситуации. Всички знаем за подобни случаи. За това задаването на минимални общи стандарти ще осигури правна сигурност и за нас това е абсолютна необходимост. Така че системите на гражданското право в държавите членки са много различни. И що се отнася до определението на брака, различията са особено силни. И поради тази причина не всички държави членки са решили да прилагат процедурата за силено сътрудничество. 14 държави членки в момента са включени, са се включили в засиленото сътрудничество. Разбира се, ако се стигне до добри, добре работещи процедури, то очевидно и други държави членки ще се присъединят. Аз съм сигурен, че въпросът за хармонизирането на системите, на стандартите, извинете, и нормите на гражданското право е нещо много интересно. И сега бих искал да дам думата на госпожа Александра Тайн, която е докладчик по две много важни законодателни предложения, свързани с признаване и изпълнение на решения, отнасящи се до режима на обща собственост на женени двойки, състоящи в брак и регистрирани партньорства. Ще да в Deutsch sprechen. Благодаря ви, ще говоря на немски. Дами и господа, колеги от националните парламенти, много се радвам да видя, че като цяло има единодушие в Комисията по правни въпроси по тези две предложения има един глас въздържал се от Обиденто кралство, защото Обиденто кралство не участва в това засилено сътрудничество и има също така един въздържал се поради несъгласие с включването на регистрираните партньорства. Имаме държави членки, в които има бракове на лица от един същ пол. Има държави членки, в които дори не се признават регистрираните партньорства, така че различията са много дълбоки. И очевидно е, че едва ли в скоро време ще се стигне до съгласие по този въпрос. За това много се радвам от резултатите от тази сутрин от гласуването в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Разглеждаме две законодателни предложения за режима за съвместна, съвместно имущество на двойки състоящи брак и двойки, които състоят в регистрирано партньорство. И има католически държави, като Испания и Португалия, в които са признати браковете между лица от един и същи пол. И режимът е еднакъв за тези двойки и двойки които двамата съпрузи са от различен пол. Haben wir hier einfach getrennt zwischen eben и също така има страни, в които регистрираното партньорство може да се отнася до еднополови двойки и до разнополови двойки. Разглеждаме въпроса за юрисдикцията, приложимото право и изпълнението на решенията, отнасящи се до тези въпроси. По този начин семейното право и особено правото за наследяване в една голяма своя част ще бъдат обхванати. Това ще реши много проблеми, тъй като гражданите имат много практически проблеми когато те се развеждат и когато е необходимо да се извърши подялба на собствеността. Няма да има различни режими, ако има единно приложимо право. Ние знаем, че много често различни режими могат да се прилагат към недвижимото и движимото имущество. И като разглеждаме цялото досие, виждаме, че основната идея е, че основното място на живеене трябва да се разглежда като основен критерий, докато гражданството е вторично. Мисля си, че това е една промяна в парадигмата. Господин Лехнер ще говори след малко какво отражение това има за наследяването. За хората обикновено най-важно е гражданството, когато става дума за приложимото право и особено когато става дума за право приложимо към правата на собственост, към имуществените, вечните права. Обаче в момента местоживеенето става вече определящ фактор. От политическа гледна точка това беше толкова противоречиво, защото като цяло исках да видя, че има възможност за избор на законодателство, което да е приложимо също така и към регистрираните партньорства. Много хора сметнаха, че това е една прекомерно, прекомерно крачка, но ние заложихме в преамбюла, че целта на това законодателството е да посочи, че регистрираното партньорство е различно от брака. Разбира се, това е само за целите на това законодателство. И аз бях между два огъня като докладчик, защото, както ви казах, има държави членки, в които регистрираното партньорство означава абсолютно същите права и задължения, както и брака, а има държави, в които дори не се признава регистрираното партньорство. В бъдещето, например, ще има възможност, ако двама германски граждани имат регистрирано партньорство в Германия и след това те се преместват в Польша да работя, в Польша не се признава институцията на регистрираното партньорство. Това означава, че тези партньори няма да могат да се разделят или да се разведат и те няма да могат да имат възможност да получат съдебно решение за раздял на съвместно придобитото имущество. тъй като съдът не може да се произнесе по въпрос на регистрирано партньорство, ако самото регистрирано партньорство като институт не съществува в системата на правото. Тоест, ако гражданите са принудени да прилагат законодателство на друга държава членка, то това ще означава, че те ще могат да поискат да бъдат включени в регистрираното партньорство, там където се признава регистрираното партньорство. Така че проведохме гласуване в комисията, ще има гласуване в пленарна зала, също така съветът ще разгледа този въпрос. В момента сме само в процедура на даване съгласно страна на парламента. Нямаме процедура за съвместно вземане на решение. И очевидно ще стои въпроса за регистрираните партньорства. Очевидно това ще бъде предмет на засилено сътрудничество. Въпросите, въпросите на развода и правноформената раздяла – както знаете, се сблъскаха с шведското препятствие, не можаха да го прескочат. Aber ich glaube, es wird sich lösen lassen. Im Moment sieht es so aus im Rat, dass alle. Но така или иначе този въпрос може да бъде решен. В момента в съвета всички държави членки искат да разглеждат тези два проекта регламента като абсолютно два еднакви равноправни акта и много малко държави членки се противопоставят на избора на законодателство, когато става дума за регистрираните партньорства. Польша, Италия, Румъния. Може би централно-источноевропейските страни. Независимо от това, ние се надяваме, че ще може да стигне решение, което да позволи избор на приложимото законодателството, защото политическата тенденция върви в една единствена посока и това, което се случи във Франция, значително подпомага тези два предложения. Със сигурност трябва да кажа, че аз бях подпомогната в моята работа от това, което се случи във Франция. Трябва да кажа, че това досие е доста специализирано. Във Франция става дума за подялба на недвижимото имущество и за определени твърдо осложнени режими. Но така или иначе, ако имате някакви въпроси, разбира се, удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря на всички колеги, които позволиха да постигнем толкова голямо мнозинство в комисията и се надявам, че също ще стане и на пленарното заседание. Много ви благодаря, Александра. Бих искал да ви напомня, за процедурата, която вече ви е известна. Процедурата е за вземане на думата. По време на обсъждането, което ще състои след като изслушаме нашите колеги, вие ще имате възможност да вземете думата. За това, моля, използвайте формуляри и след това тези формуляри ще бъдат събрани и те ще ми бъдат предоставени, за да мога да ви давам думата по време на обсъждането ни, след като изслушаме нашите оратори. Сега господин Курт Лехнер има думата. Той е бивш депутат в Европейския парламент. Добри няколко месеца той беше депутат в Европейския парламент и той беше докладчик По въпроса на трансграничното наследяване. Той извърши изключително сложна работа, защото трябваше да отчете най-различните традиции, свързани с законодателството за наследяване в различните държави членки. Така че Курт с нас ще сподели своя опит по време на преговорите и той ще ни обясни също така в повече подробности как вървят преговорите по постигане на споразумение. Благодаря, Тадеуш. Äh, Сега имаме малко повече време, за да разискваме детайлите на законовите актове, приемани в парламента. Най-напред искам да кажа нещо интересно за имуществените отношения много е важно съвета да се слушва в това, което казва парламентът. Само тогава се законодателства успешно. Когато преди 10-12 години станах евродепутат, нещата бяха по-различни. Много бях притеснен от това, че до голяма степен се натъкваме на проблеми и те бяха в частност свързани е, с регламента за несъстоятелността. Затова е, представляваше голям интерес да се проследи развитието по-късно. Много голям напредък беше постигнат е, за колегите, които са запознати с това. Може би ще е интересно да чуят, че само преди няколко седмици бе въведен в сила нов германско-френски акт в областта на електронните услуги и това е сигнал за големия напредък. По отношение на а, наследяването, това не бе първият акт, по който действах като докладчик и трябваше да се постарая за обединяване на силите. За щастие по всички актове, по които съм работил, успях да работя. Условията, атмосферата бяха много добри. Преговорите е, със съвета, с комисията е, винаги е, са сложни. Не винаги е, сме съгласни за всичко, но за сметка на това е много интересно да се преговаря. Очаквахме комисията, специално в случая с наследяването, да отстоява с зъби и ногти проекта си. Това съм го виждал преди, но комисията в този случай не постъпи така. Тя ни предложи всички свои познания, цялата си компетентност, за да можем заедно да усъвършенстваме текста. Всички представители на комисията, с които работих, четирима общо, бяха готови за дискусии четирима много компетентни служители. Четири жени. Е, и освен това, общуването беше извънредно приятно. Е, това досие имаше определена специфика. Е, то имаше голямо юридическо значение за националните парламенти, за Европейския парламент. Е, тук е, обаче, за разлика от националните парламенти, ние е, не се стремим просто към мнозинство. Тук е малко по-различно в това отношение в сравнение с националните парламенти. И все пак трябва да подчертая това. Ние се стремим на всяка цена да постигнем консенсус. Когато гласуват европейските избиратели, те трудно разбират политическите разделения в Европейския парламент. Политическата ориентация всъщност не се отразява чак толкова върху разискванията, посветени на гражданското право. Тук по-скоро значение и тежест имат националните правни традиции. Освен това, техническият характер на досието също се отрази върху характера на работата. Аз съм е, доста е, скептично настроен по отношение сближаването на материално-правните норми на държавите членки. колегата току-що каза, че в някои случаи може сравнително леко да се стигне до успех. Но в моя случай е, с наследяването е, трябваше да се внесат промени в вековни традиции. Много държави членки е, прилагаха принципа на гражданството. това бе за тях и изходна позиция. Други по-скоро се ориентираха по критерия на обичайното местоживеене въвеждането на този нов критерий е, беше много съществена стъпка за държавите от другата система. Е, още повече това бе направено с обратно действие. Следователно, сблъсквахме се с много деликатни въпроси. От е, самото начало преценихме, че ще трябва да действаме в консенсус с държавите членки. И с комисията. Не можехме да постигнем успех без консенсус. За да може а, а, един такъв акт да произведе правилно действието си, е необходимо да се говори за всичко открито, няма какво да се крие, трябва да се подхожда отговорно към суверенитета на различните юрисдикции. И пак казвам, трябва всичко да бъде открито, сложено на масата, чрез задълбочен искрен диалог. Обсъждахме в комисиите, обсъждахме с колегите от националните парламенти, с комисията, с съвета, с държавите членки. Водихме обсъждания и с експерти, имаше изслушвания, извършихме допитвания до гражданското общество, до нотариуси, съдии, адвокати. Необходимо е в такива случаи човек да има търпение и да си даде време досието беше много деликатно и не можеше на мускули да се върши тази работа. В противен случай би се стигнало до един субпродукт. В началото нямах голям оптимизъм. часове наред разисква с госпожа Ван де Кекхоф, за да изслушам комисията, да изслушам съвета, да се запознаят всички документи. Не съм, не бях сигурен изобщо, че ще успеем да стигнем до някъде. А всъщност до резултат стигнахме. Това бе първият текст на Европейския съюз, в който доказателствената сила на нотариално заверените документи е, беше уредена успешно. Но нямаше да стигнем до там без е, продължителните дискусии, които споменах. Всъщност ние бяхме в състояние на постоянна дискусия, заседание след заседание, среща след среща. Е, с всички заинтересовани вложихме много труд. Dass es keine Blockadehaltung gab. Имах впечатление и мисля, че това бе наистина така. Всички бяха добронамерени, имаха желание да успеят естествено. Някои държави членки, и това беше наистина естествено, проявиха известни съмнения, известни опасения, но никой не пожела да ни попречи. И е, е, в някои случаи наистина опряхме до е, стриктно национални аспекти, защото е, този регламент се оказа новост за всички. Е, това право на избор, е, което сме уредили, беше новост за всички. Също интересна е, беше новата концепция, новото понятие за мнозинството. Това го разисквахме контекста на съвместно решаване и то се отрази върху формата на постигнатия резултат. Решенията в парламента се отразяват върху това, което прави съветът. Когато парламентът с голямо мнозинство отстоява някаква позиция, това влияе върху съвета да тръгне в същата пози... посока. Това е малко като в личния живот. Когато се знае, че за едно решение е, седи е, мнозинство, е, тогава това ви стимулира да постигнете компромис, да постигнете консенсус. Е, това го знаем е, от националната си практика. Е, понякога мнозинството е гарантирано, А някой път за отделни аргументи все пак гласуваме а, за, тъй като знаем, че обратната позиция не би донесла никакъв резултат. Във всеки случай, е, при нас всичко това помагаше за постигането на консенсус. Още един пример. Е, не знам е, кой ще представи текста, който ни бе раздаден преди малко. Ние решихме да допуснем такова право на избор – Допуснахме редица хипотези, в които водещ е, е принципът на гражданството. Сега, ако един наследодател направи завещание и се прилага законодателството на неговата страна по происход, вече не е необходимо той да посочва това в своето завещание. Съветът и комисията не искаха това. В ня... Имаше някои идеи да се посочва ясно този детайл. Ако има обаче договор между живи лица, ако има сделка между живи лица, това е хипотеза, при която, при която можете да искате ясно заявяване. Само, че това е нещо различно. Сделка между живи лица е нещо съвсем различно. Не можете да поискате от един завещател да се държи така все едно, че е страна по сделка между живи лица. Значи всичко това ставаше при датското председателство. Любопитен факт, но все пак факт. И още веднъж имаше специфика с това, че Великобритания и Ирландия решиха да не участват в този регламент. При Дания положението е специфично. Това създава някои проблеми. Разбира се, проблемите на Великобритания на нейн ред също бяха големи но все пак Великобритания участваше в преговорите и оказа своето влияние. И тя е, участва в гласуването в парламента. Тоест, британските и ирландските е, депутати имаха възможност да, глас... да гласуват при нас. Е, и въпросите с чисто национален характер, с чисто национална конотация изиграха много важна роля. Не бива да се забравя, е, това влияние на нашите мнозинства все пак. Казвам го, защото от време на време сме склонни да го забравяме. Е, не е добре да се забравя. Е, и така, по този регламент проблемите е, бяха много в случая с Великобритания. До някъде някои е, постановки на е, регламента смущаваха Германия, но не толкова. Преговорите траяха около две години и половина. Работата бе доста интензивна. Всички се държаха много професионално. Получените резултати бяха прекрасни. И това в резултат на прекрасното сътрудничество на всички участници. Тук в парламента, в комисията и в съвета. Във всичките му формации. Така че, пак казвам, беше необходимо много време и много търпение, но се справихме. Проблеми, с ми в праце Комисии и парламент. Много благодаря, Курт. Действително, това бяха някои от основните въпроси, разглеждани в Комисията по правни въпроси. С такива теми всеки ден се занимаваме. А именно, какво трябва да бъде обект на хармонизация и какво не бива да бъде. Разбира се, отделните държави членки имат различни мнения. Аз, например, участвах в една конференция в Австрия, посветена на годишнина от създаване на гражданския кодекс. И въпросът зададен там беше защо Европейския съюз иска пълна хармонизация по отношение на семейното право. И аз отговорих, че ние не, не се стремим към нещо подобно, ние не искаме да създаваме Европейски семейен кодекс. След това обаче има някои области, при които, като се вземе предвид голямата мобилност на европейските граждани, тя тази мобилност може да предизвика проблеми. Ето защо се налага хармонизация в някои области. Ето защо, както каза и Курт, не се опитваме да налагаме някакво законодателство, а се опитваме да постигнем компромис. и така да намерим решения, които са задоволителни за всички. Много често в Комисията по правни въпроси водим разисквания, включително и дипломатически разисквания относно правното основание. Тъй като е много важно точно кой член от договора се приема за правно основание на дадено бъдещо на даден бъде законодателен акт. И този вид а, разисквания никак не са лесни, тъй като трябва да вземем предвид различните гледни точки и различните традиции на отделните държави членки, представлявани от техните членове на, парламент, на Европейски парламент. от е, Фиорини има презентация на тази тема от университета в Данди. Е, Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на организаторите за възможността да взема участие в тази размяна на мнения. Както вече чухме, разработването на законодателно разпоредби в областта на семейното право беше много бързо през последните 15 години. Преди 15 години всъщност почти нямаше законодателство в тази област, освен някои разпореди, свързани с задълженията за издръжка, а сега вече има доста по-сериозни европейско, европейско законодателство в областта на семейното право. Разработването на разпореби в областта на семейното право на европейско равнище се оказа по-бавно и по-трудно в сравнение с разработването на разпореби в други области на гражданското право. И това, разбира се, до голяма степен е свързано с законодателната процедура, която се прилага. Съгласно договора се прави разграничение. Принципът е, че в случая с е, Европейското смъртно право се прилага специална законодателна процедура съгласно член 81 параграф 3 от договора. Съгласно тази процедура се приемат разпоредби, които се прилагат в целият Европейски съюз или само за определен брой държави членки в случая на е, засиленото сътрудничество. Но има и възможност за изключение – Възможно е в някои случаи да се използва тъй наречената клауза за клауза за преминаване и съвсем накратко ще обясня, че клаузите за преминаване в този случай са малко се различават помежду си в зависимост от това дали се прилагат към мерки приложими в целия Европейски съюз или мерки в рамките на засиленото сътрудничество. И така нека се върнем на а, особената законодателна процедура. Става въпрос за процедурата на консултация, която изисква гласуване с единодушие в съвета. Всички са наясно с а, обосновката на това специфично отношение към семейното право обикновено се изтъкват особено чувствителният характер на семейното право, както и особено силните традиции, правни традиции и правна култура в тази област, нещо, което чухме преди малко. Изненадващо, може би дори парадоксално, това специално отношение към семейното право има и своята цена. Предполагам, всички ще се съгласите с мен, че, европейск... че семейното право е изключително важно за европейските граждани. Въпреки това, семейното право е област, в която пряко избраните народни представители, поне на европейско равнище, не участват толкова активно в сградния процес, колкото в случая на обикновената законодателна процедура. Също така, изискването за гласуване с един души в съвета означава, че законодателството се изготвя по-бавно, тъй като държавите членки могат да блокират или да заплашват с блокаж дадени разпоредби в защита на техните национални интереси. Но е възможно също така, дори да се договори някаква разпоредба, тя да дойде на доста висока цена, т.е. чрез постигането на незадоволителен компромис. Възможно е, е целите на някои мер... законодателни разпоредби да бъдат е, намалени или дори е, видоизменени. И така се има до въпроса дали трябва да се насърчава употребата на клаузи за преминаване по отношение на семейното право. Ако се използват тези, ако се използва тази клауза, се преминава към процедура за съвместно взимане на решения, което изисква по-голям диалог между институциите и също така процедура за гласуване с квалифицирано мнозинство в съвета. И така, първият въпрос, който си задаваме, дали изобщо трябва да се насърчава използването на клаузата за преминаване, дали изобщо трябва да се а, търси разработване на европейско равнище законодателство в една толкова чувствителна област с големи правни традиции. И а, един аргумент против а, често потреба на клаузата е член 67 на договор в, в Европейския съюз, където се уточнява, че Европейския съюз представлява област на правосъдие, свобода и равенство, зачитайки основните права и разликите в правните системи и традициите на държавите членки. Смятам обаче, че не бива да се повеличава този факт. Смятаме, че трудности, свързани с клаузите за прехвърляне, могат да бъдат преодоляни, тъй като държавите членки могат да продължават да защитават е, области, които за тях представляват е, обект на особено важни национални интереси. Защо? Защото се изисква гласуване с единодушие в съвета, за да се приеме употребата на клауза за преминаване. Искаш също така и одобрение от страна на националните парламенти, макар че принципът за одобрение в националните парламенти не се прилага в случаите, когато класът за преминаване се използва съгласно член 333, параграф 2 от договора в случая с засиленото сътрудничество. Следващият въпрос, който може да си зададем е има ли области от семейното право, за които не е уместно да се използва обикновената законодателна процедура. Тук нещата малко се осложняват. Според мен отговорът зависи не толкова от самият идеално на правото, който е засегнат, а от съдържанието и приложното поле на предложената разпоредба. Според мен смесените области на правото, а именно областите, където се припокриват семейно право и правото за задълженията или имущественото право. Чухме няколко примера, свързани с а, правото за наследяване или правото управляващо режимите на съпружеска собственост. Може би поради този свой смесен характер не са уместни, може би в тях не е уместна потребата на клаузите за преминаване. Струва ми се, че това дали е уместна дадена област на семейното право или не, трябва да зависи най-вече от съдържанието на предложените мерки и възможността за постигане на единодушие. Направено беше предложение употребата на тези кола, на преминаване да се насърчава в случая, когато предложените мерки се основават на вече съществуваща частична хармонизация, например в случай на съдебна практика от Съда на Европейския съюз или някаква международна конвенция, която европейското законодателство се опитва, опитва да засили или допълни. Също така коста за преминаване може да се използва, когато предложената мярка съдържа принципи признати или които могат да бъдат признати от всички държави членки или се смятат за международно признати принципи. При това обаче може да се окаже, че постигнато на съгласие е невъзможно и в тези случаи друга възможност е е да се използват разпоредбите, позволяващи взаимно сътрудничество. Взаимното сътрудничество е разпоредено в редица членове на договора за Европейския съюз и договора за функционирането на Европейския съюз. И защитното сътрудничество е свързано с, с сериозни процесуални и материални изисквания. като повечето от тях са изградени в член 20 от договор за европейски съюз. На първо място се, се, там е разписано, че защитното сътрудничество трябва да се използва само в крайен случай и то с цел постигане на целите на Европейския съюз. Какво се разбира под използване в крайен случай? Никой не знае, няма определение в договора. В договора се казва само, че последен случай означава, когато целите, поставените цели не могат да се постигнат в обозримо бъдеще от Европейския съюз като цяло. Имаме известни насоки в едно скорошно решение на Съда на Европейския съюз, като малко се изяснява какво се разбира под в крайен случай с него се определят ситуации, в които е невъзможно да се предвиди приемане на законодателство на европейско равнище в дадената област в посредимо бъдеще. Това може да бъде повод за преминаване към засилено сътрудничество. Но в повечето случаи целите на даден, даден политическо предложение може да бъде постигнато по различни възможности от точно така различни политици, политики. Тогава се задава въпроса, какво ще се случи, ако започна се водят преговори по мярка, приложима в целия Европейски съюз, основаваща се на първият вариант на първата възможна политика и тези преговори се проводят дали трябва да се предвиди възможността за засилено сътрудничество, приемайки, че има необходимите условия за такова, или трябва първо да се направи опит за приемане на мерки, приложими в целият Европейски съюз, основаващ се на другата възможна политика. Мисля, че отговорът на този въпрос е доста сложен. Въпросът е, дали трябва да се даде приоритет на постигане на повече резултати за част от европейските граждани, ако не за всички. Не мога да дам отговор на този въпрос. Ще се спра само на европейско семейно право. И държа да Както казах, споменава се две възможности в член 20 от договора за функционирането на Европейския съюз. Говори се за целите на конкретна мярка и целите на Европейския съюз. И тук трябва да се направи разграничение между този два вида, между тези два вида цели. Както казах и преди, засиленото сътрудничество се основава на идеята, че ще се превърне в катализатор за останалите държави членки, които също ще се присъединят към държавите членки част от заселеното сътрудничество. Няма обаче гаранции, че това ще се случи, няма гаранции, че всички останали държави членки в крайна сметка ще се присъединят към държавите от част от засиленото сътрудничество. А за сметка на това, едно силно сътрудничество води до засилване на раз... разликите. По отношение на семейното право ми се струва, че честата употреба на засиленото сътрудничество няма да бъде уместна тъй като европейското семейно право е област, в която мерките, които се прилагат, нямат само териториално измерение, т.е. те имат много голяма въз... потенциал за, извън, за извън териториално, екстратериториално прилагане. и това може да намали правната сигурност за европейските граждани. А европейските граждани, разбира се, се нуждаят от правна сигурност. Тя е задължително предусловие за изграждането на пространство на правосъдие. А както знаем, изграждането на пространство на правосъдие е една от основните цели на Европейския съюз. В заключение, препоръчвам засиленото сътрудничество да се допуска да се използва в много ограничени обстоятелства като последен възможен вариант. И накрая отново ще цитирам скорошното решение на Съда на Европейския съюз. В него е разписано, че интересите на Европейския съюз и процеса на интеграцията не могат да бъдат защитени, ако се стигне до редица случаи на силно сътрудничество, което може да навреди на възможността за приемане на законодателство, което се прилага в целия Европейски съюз. И не бива да забравяме това решение на съда. Благодаря ви. Ни зата незвикле Много ви благодаря, госпожо Фюрини, за това изключително интересно изслушение за правното основание в сферата на семейното право. Трябва да кажа, че перфектно се вписваме в нашия график и започваме обсъждането ние на време. Сега има възможност да зададете въпроси, да се изкажете. Имам двама оратори в моя списък, които посочиха, че искат да вземат думата. Обаче, за онези от вас, които в писмена форма не са посочили, че биха искали да се изкажат, все още имате възможност да сигнализирате, че искате да се изкажете. Представителят на парламента на Италия има думата. Заповядайте. Господин Фамилиети. Non soltanto a livello europeo, ma anche per ciascuno Благодаря ви. Наистина важно е да има разпоредби на европейско ниво в сферата на семейното право. Много е важно да се сближат правните системи на държавите членки в сферата на семейното право. Това е една идея, в която трябва да се прилага принципа на взаимното признаване, така че да се гарантира реален достъп до правосъдие, особено за онези хора, които смятат, че са пострадали тук трябва да мислим също и за альтернативното разрешаване на споровете и също така и за обучение на служители в съдебната система. Необходимо е след приключване на Стокхолмската програма Европейския съюз да продължава да има решаваща роля и в тази сфера, както и в много други сфери. Финализирането на единия пазар – и общо пространство на правото с хармонизиране на правните системи на много държави членки означава, че хората ще бъдат подпомагнати съвсем на практическо ниво, защото това ще означава намаляване на разходите и скъсяване на правните процедури, нещо, което е особено важно за моята страна Италия. Трябва да гарантираме това, че правото на хората на достъп до правосъдие се спазва реално. Сътрудничеството в сферата на семейното право е един важен инструмент за нас, за да обменяме положителни практики. И трябва да гарантираме правото на гражданите наистина да упражняват правото си на достъп до съда. Разбира се, има някои проблеми, които са свързани с законодателството на държавите членки. Особено когато става дума за конституционното право на държавите членки. Трябва да помним член 4 на договор за функциониране на Европейския съюз. Госпожа Тейн каза, в своето изложение малко по-рано, че е необходимо е да се придвижваме напред и да хармонизираме нашите законодателства. Но, разбира се, трябва да отчитаме и спецификата на националното законодателство. Долната камера на Италианския парламент, камерата на представителите, в момента проучва предложението на комисията за съдебното сътрудничество в областта на семейното право, също така, що се отнася до правото за наследяване, възможно за преживелия съпруг да наследи имуществото на починалия съпруг и да нататък. Ние не сме против промяната на някои от разпоредбите и можем да се съгласим с много аспекти в предложението на комисията. Също времено обаче, Камерата на представителите нееднократно е посочвала, че е необходимо да има система, която осигурява спазването на законното право, например, на наследниците. Ние следва да продължим да сближаваме правните норми на държавите членки, но същевременно трябва да прилагаме принципа на предпазливия подход, когато разглеждаме и обмисляме законодателството на отделните държави и членки. Необходимо е да се гарантира прозрачност, така че комисията да внася предложения, които да са обосновани. Обеден съм, че в тази трикатна област можем да се ръководим не само чувството ни за отговорност, но и от общо европейското ни чувство. Председателят, благодаря ви, господин Фамилиати. Следващия оратор е господин Александър Коча от Полша. Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, първоначално възнамерявах да се изкажа на френски, за да проявя уважение към Брюксел и към всички колеги франкофони, но тъй като председателят на нашето съседание е, от Полша, ще продължа на полски. Е, по pierwsze в закресе tego, e, co powiedziała pani Александра Тейн. Ми в Polsce... Що се отнася до казаното от госпожа Тайн, бих искал да отбележа следното. В Полша в момента разработваме регистрираните партньорства, известни като ПАКС в Франция. Все още се водят преговори, тъй като първоначалният опит се провали. Лично аз, е, моята гражданска платформа, т.е. моята политическа партия, сме за регистрираните партньорства. При това обаче ние смятаме, че е неприемливо да се налагат каквито би било решения по подобни теми на дадена държава членка. Ето защо съм съгласна с казаното току-що от колегата от Италия. Темата е изключително деликатна и чувствителна. Можем да се опитаме да намерим решение на международно равнище, но подобни опити са обречени на неуспех поради факта, че съществуват огромни различия. Нашите култури са различни, нашите правни системи са различни и всеки опит за хармонизация сам по себе си представлява опасност. Позволете ми кажа няколко думи за Франция. Франция разреши браковете между лица от един и същи пол. Това е доста напредничева идея за мнозина. И както знаете, имаше масови протести в Франция. Хората излязоха да протестират по улиците, което доказва колко чувствителен е за тях този въпрос. А сега нека се върна на положението в Польша. Факт е, че ако приемем регистрираните партньорства и че хомосексуалните невероятно ще искат да се възползват от този вид партньорства за нещастие, според мнозина е стъпка, представлява би представлява всъщност стъпка назад за техните права. Мнозина смятат, че ако допуснем регистрираните партньорства, това ще бъде първа стъпка към половете, към извинете, браковете на лица от един и същи пол и следващата стъпка ще бъде позволяването на тези хора да установяват деца. А това е абсолютно неприемливо за полското обществено мнение. Това беше първият ми коментар показаното от госпожа Тайн. А по отношение на семейното право, Полша много държи да има трансгранични правила, трансгранично законодателство. За нещастие обаче, опитът ни до момента не е положителен. Имам предвид решени, съдебни решения за деца от бракове, в които двамата съпрузи са от различни националности. Един от тях е от Полша. Имало случаи, в които един съпруг се опитва да емигрира за детето в трета държава. Такъв е опитът ни в Полша и тук говоря в качеството си на адвокат с опит в областта на семейното право. Така че в почти всички случаи с трансгранични трансграничен характер, независимо дали съпругата или съпругата е от Полша, почти във всички случаи попечителството се дава на съпруга на държавата по происход или на държавата, където е родено детето. В Польша обаче положението е различно. В 90% от случаите в Польша попечеството на децата се дава на майката. Това наистина е много сериозен проблем за нас и ако се опитаме да приемем, да регламентираме по някакъв начин тези разпоредби, т.е. искаме да има критерии, които се взимат предвид и основният критерий трябва да бъде благосостоянието на детето. Това трябва да бъде водещият критерий, а не в коя държава членка е било сезиран съда. Това е много важно за Полша. За нещастие трябва да обърна вниманието ви на още един въпрос. Между до innych поза европейски. Става дума не само за полския граждани, но и за граждани на други страни, включително и дър... държави, които не са държави членки. Швеция, Германия, но също така и Норвегия са страни, за които искам да говоря. Като че ли нещата са много лесни за децата на иммигранти, било от Польша, било от други страни. За тях като че ли е много лесно да се прехвърли попечителството върху такива деца на приемни семейства, ако родителите на това дете, според съответните власти, са направили нещо грешно, дори да е някаква дреболия. Така че най-малко нарушение на правете означава, че детето е иззето от семейството и предадено на приемно семейство. Необходимо е този въпрос да се отчете и да се реши на европейско ниво. Ние ще се стремим да повлияем в тази посока. Проекто предложението бихме искали да помолим нашата позиция да се отчете. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин сенатор. Сега ще дам думата на госпожа Тайн, която, надявам се, ще разсее опасенията на господин сенатора по повод на гласуваните днес решения в Комисията по правни въпроси, особено що се отнася до режима за съвместно придобито имущество в брак или регистрирано партньорство. Трябваше много работа по убеждаване да се извърши, когато става дума за опазване на националната правна система. Националната правна система означава, че тя е тази, която е основната, когато става дума за партньорства. Искам също така да кажа нещо на сенатора Полша. Да, много явно е, че има неотложна необходимост да се приеме европейско законодателство. За съжаление, твърдо ограничени са правомощията на европейските институции в сферите на семейното право. Парламентът, Европейския парламент би бил много ентусиазиран да има повече законодателство в сферата на партньорствата, разводите, попечителство в случай на развод. Ние много бихме искали да има равнопоставеност на всички държави членки в това отношение. Надявам се, че ще можем да работим по това. И преди да дам думата на Александра, искам да попитам дали някой би искал да се изкаже, да зададе въпроси, да сподели мисли? То бързо проше, Александра. Виждам, че няма желащи, затова ще дам думата на госпожа Тайн. Благодаря ви много, господин председател. И благодаря на двамата колеги за техните изказвания. Може би ще трябва само да изясня нещо. Колегата Лехнер също каза това в своето изложение. Колкото повече се занимавате с отделните правни системи на държавите членки, толкова повече виждате какви са различията, особено в сферата на семейното право и правото за наследяване. Затова споделя мнението на господин Лехнер, че не можем да хармонизираме, поне не през близките 10 години, тези сфери. Може би аз съм малко по-оптимистична Аз самата съм юрист по образование, работил съм дълго като нотариус и съм работил с много различни договори, свързани с, с изпълнение на завещания, с, с а, наследяване. Ние се постарахме максимална степен да не се намесваме в националните системи. Разбира се, в сферата на вечното право не можем изцяло да избегнем хармонизацията. Господин Лехнер вече говореше за правото за наследяване, но в вечното право ние определено не се намесваме по никакъв начин в националното законодателство. Това е нещо, което трябва да се изни от самото начало. Тоест, ако една двойка се разделя, то стои въпроса за подялба на имуществото и стои въпроса по силата на какво законодателство това трябва да бъде направено. Ако двойката е живяла в няколко държави членки, например, двойката е живяла в Италия, след това се премеса в Польша и там се разделя, то може да бъде ситуация такава, че един съпруг се обръща към съд в Италия, другия към съд в Польша не знам точно какви са различните системи на частно право в различни държави членки. Запозната съм с италианското право до някъде. Но разбира се, ако и двамата се обърнат към юрист или към съд в раз... дори и в една страна те могат да получат различни решения. А, освен това, италианският съд може да се произнесе, че полският съд и полското законодателство на е тези, които трябва да решават, а полският съд може да реши, че трябва да се прилага италианското законодателство. Така че, в крайна сметка, може да се каже, че двамата съпрузи имат две противоречиви съдебни решения, нещо, което няма да им помогне. Затова ние искаме от самото начало да решим този проблем, да предотвратим този проблем, така че всеки един от съпрузите да знае какъв точно режим е приложим към собствеността. Това въжи и за регистрираното партньорство. Партньорите в регистрираното партньорство трябва да знаят какво законодателство е приложимо към тяхната, към тяхното имущество. И това, разбира се, ще бъде някакъв ограничен избор в рамките на някакви ясно очертани линии, но трябва да знаят съпрузите или членовете в регистрираното партньорство, да знаят какво точно право е приложимо към тяхната ситуация. Има ситуации, Например, в държави членки, в които все още не е въведено регистрирано партньорство, но те смятат да въведат тази институция и дали те тогава ще признават решение на съд от друга страна. Например, ако в Германия имаме еднополова двойка, която живее в регистрирано партньорство и, например, аз самата съм от Германия и знам, че има много такива случаи, когато те решат да се преместят в друга страна, за да работят. Например, в Полша единственото нещо, което се изисква от Полша, е да признава регистрирано партньорство, което е регистрирано в Германия, защото понякога една двойка се премества в държава членка, в която не се признава регистрираното партньорство или еднополвите бракове. Обаче сега вече има решение на Съда на Европейския съюз, когато една държава членка може да каже, е, вие не сте регистрирано партньорство, защото ние няма институт на регистрирано партньорство, институция на регистрирано партньорство. За, за нас вие сте не семейни и дори се отказва да бъдат, е, например, регистрирани осиновените деца или те не могат да а, започнат училище. Не е приемливо децата да бъдат а, е, изхвърлени зад борда в такива случаи, просто защото държавата членка не иска да признава съответното регистрирано партньорство или еднополов брак. Има случаи, когато има деца, родени в Португалия, но португалските власти казват, вашите семейни отношения са толкова сложни, И държавата не може да ви каже, ами аз не знам от каква националност е вашето новородено дете. Ще ни потрябва 2-3 години да решим. Това бебе, това дете трябва да има паспорт което означава, че ако няма паспорт за това дете, то тази двойка няма да може да отиде в друга страна в продължение на 2-3 години. Става дума за чисто практически проблеми на гражданите. Ние трябва да решим тези проблеми. Не можем да очакваме хората да чакат 2-3 години, за да се издаде паспорт на тяхното дете или да бъдат те смятани за несемейни, въпреки че имат съвместно домакинство и имат деца. Така че, ако полски или италиански съд каже сега, ние няма нищо общо с регистрираните партньорства, те не са задължени да прилага законодателството, което се прилага в Испания или в Португалия, например. Но ако тази двойка поиска подялба на имуществото, Ние знаем, че ако стои въпроса с режима за собствеността, на регистрираните партньорства и дадена държава членка не признава това регистрирано партньорство, тази двойка трябва да се върне в държавата, в която се признава регистрираното партньорство и трябва съответно да бъде издадено съдебно решение в съответствие с законодателството на държавата членка, в която се признава регистрираното партньорство. Dass durch diese Anerkennung von ausländischen eingetragenen Partnerschaften ihre Тоест, става дума за признаване на регистрирани партньорства в чужди страни. И има опасение, че тогава гражданите на съответната страна, която не признава регистрирани партньорства, могат да кажат, ма чакате, след като признавате регистрирани партньорства от други страни, трябва да введете тази институция в нашата страна. Ние заложихме предпазни мерки за такива случаи, за такива хипотези, става дума единствено и само за чуждестранни двойки, които са регистрирани в друга държава членка. И това няма да има никакво въздействие върху полското законодателство или правомерните изисквания на полските граждани. Т.е. тук няма никакъв елемент на принуда. Що, що се отнася до поставяне на деца под попечителство, моят колега каза, че ние нямаме никакви правомощия да издаваме законодателство в тази сфера. Аз работих с Хакската конвенция в този парламент и Хакската конвенция е тази, която урежда правата на детето в такива случаи понякога се смята, че немските съдилища са твърде благосклонни към немските семейства такива случаи, но аз не знам дали в която да било държава членка има статистически данни в Германия. Аз не намерих такива статистически данни. Данни, извинете. Според мен няма няма статистически данни за това, кой от двамата родители получава родителски права на детето, или по-скоро попечителски права. И мисля, че има също толкова германски партньори, които се оплакват, че партньор с друга националност получава права върху детето. Мисля си, че това е много субективно Знам също, че французите се оплакват от нас, германците, но мисля, че това е доста изкривена картина. Това е една оптическа иллюзия. Мисля, че бихме могли да очакваме съдилища да събира статистически данни за това какво случва. Освен това, има и трети държави, и трябва да отчитаме и това, тук в Европейския съюз ние също така се подчиняваме на разпоредбите на, Хакска, на Хакската конвенция. Предполагам, че знаете, че стои въпроса дали Европейския съюз може да обяви това, че дали трябва съветът или националните парламенти да решават за присъединяването към ХАКската конвенция. Що се отнася до издръжката, то ако единият от родителят не плаща издръжка и се премести в друга държава членка, много често е сложно за майките, защото обикновено те са онези, които получават издръжка, да получат дължимите им суми. Тоест става дума за по-добро изпълнение на съдебните решения за издръжка. Но, за съжаление, в тази сфера нямаме правомощия. Благодаря ви. ze strony przedstawicieli parlamentów narodowych pokazuje, ile jest przestrzeni w ramach prawa rodzinnego. Много благодаря. И отговорът на госпожа Тайн показва колко сфери могат потенциално да бъдат предмет на дейността на Европейския парламент в сферата на семейното право. Обаче ние можем да го направим единствено само при съгласието на държавите членки. Вече времето ни стича и сега ще дам накратко думата на господин Лехнер, за да говори той за правото за наследяване. Италианският колега постави един въпрос, към който искам да добавя някои съображения. Той говори за взаимното признаване – както юристите добре знаят, съществува проблем с преводите при наследяването, използването на различни езици е проблем, тъй като трябва да бъдете много прецизен в използваната терминология. Затова и постоянно се натъкваме на проблеми с превода. Взаимното признаване е приемлив принцип, но с проекта на комисията а, е, имаше а, е, проблем, е, нали, трудности, доколкото а, имаше споменати а, определени инструменти, определени актове. И а, а, тогава не можете да преодолеете а, е, трудностите само чрез а, е, взаимно признаване. А, е, трябва във всеки конкретен случай да решавате трудността. Това, което а, колегите споменаха, Луиджи Берлингуер може да потвърди, бе много голяма голям трудност и притеснение за нас в всички парламентарни групи, във всички делегации, особено груп... италианската делегация в парламента. много голям проблем с материалното наследствено право на държавите членки. Е, спектърът на законите, посветени на наследяването, бе извънредно широк. Е, законодателствата в държавите членки се е, различават твърде много, както материално-правните, така и процесуалните. Естествено, сега вече навлизам в технически подробности. Е, ставаше е, дума най-напред за запазения дял на наследниците е, в различните държави членки. В Италия, Франция и Испания са много строги нормите за запазения дял запазената част. В други държави членки е по-различно. В Германия е различно, в Австрия дори е различно. В сравнение с Германия а, нали, преживелият съпруг там има право да остане в дома а, и така нататък. Ако а, съпругът се премести в Германия, и е, приеме наследството по германското законодателство, всички тези детайли трябваше да бъдат отчитани, което означава, че вече се поражда трудност от гледна точка на правна сигурност и на правни последици. Всички тези трудности е, се явяваха препятствия по нашия път. Е, има едно решение е, в момента в италианското право, при което се допуска признаване по това законодателство. Когато се прави е, такова е, признаване. Е, вземате предвид интересите на всички италиански граждани, независимо дали те са в Белгия или в Германия. И те могат по свой избор да се позоват на нормите за запазената част в италианското законодателство, дори да живеят в Германия. Проведохме проучване с колеги от съответните страни. Много внимание посветихме на този въпрос и допускам, че повечето държави членки Е, ще е, е, се придържат към други норми за запазената част. В смисъл, ако наследодател почине в Германия и там се открие наследството, най-вероятно ще трябва да се прилагат нормите за запазената част по германското законодателство. Но в Англия и Уелс няма изобщо запазена част, няма да кажа Великобритания като цяло. Там се работи с критерия за обичайно местоживене, но няма запазна част. Тъй, че ако немски или френски гражданин измести обичайното си местоживеене в Великобритания, там няма да тежат върху него изискванията за запазената част. Може италиански съд да се произнесе в този смисъл, че има запазена част, обаче, все пак това решение трябва да бъде признато и допуснато за изпълнение от английски съд. Все пак гражданите имат свобода на движение и те решават коя правна система да се прилага към тях по този начин. Проучването на комисията потвърди, че едно такова правно решение не противоречи на действащи правни норми. In, um, ich vielleicht doch sagen und ich persönlich компромисът с Великобритания поради тези трудности не бе постигнат. Сега, аз лично не съм такъв застъпник на запазната част, но до някъде тук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 появиха затруднения с Италия и с Франция, а при Великобритания а, се а, появи проблема с връщането на а, дарено или продадено имущество в наследствената маса. А, това беше основният проблем, а, при, който попречи на Великобритания да се присъедини, да се включи в изпълнението на този регламент. А, това беше а, ключов въпрос за тях. А, такъв въпрос, такава трудност може да бъде преодоляна само ако се каже, че при прехвърляне на титул при живе на лицето обичайното местоживеене се приема като значимо. Тоест, ако французинът или италианецът преместят обичайното си местоживеене в Великобритания и там извършат прехвърляне на имущество, те ще имат обичайно местоживеене в Англия по смисъл на регламента, след което могат да се върнат в собствената си страна. Не знам това доколко би породило трудности в отношения между Франция и Германия, например. Ако някой прехвърли имущество и след това а, се върне в родната си страна, дали това ще създаде проблеми при тези системи? Ако французин от Страсбург а, пресече река Рейн и отиде да живее на територията на Германия в градчето Кел, а, и прехвърли имущество там, е, той прави това на основата на своето обичайно местоживение в Германия. До тук няма трудности, но страните с много строги норми е, за запазената част е, няма да бъдат питани дали това им харесва. Франция и Италия виждат големи трудности в това. Не съм чак толкова сигурен за Испания. Но в всеки случай страните с категорични норми за запазената част имат усещането, че законодателствата им се нарушават. 24 държави членки подкрепиха регламента и а, не можете да избягате от критерия на а, е, обичайното местоживеене. Е, тук при нас е, трудностите, хайде, са само с Великобритания, най-големите поне. А, поставят се и други интересни въпроси. А, когато в правоотношението участва, в, когато в отношенията участва трета страна, граждани на трета страна, особено на ислямска страна. Представете си, една дъщеря, която се намира в ислямска страна, иска да наследи или трябва да наследи? Това са интересни въпроси, които могат да разделят юристите. Те имат различни е, виждания. Е, един от върховните съдилища е, е, в Германия се произнесе в е, смисъл, е, че е, е един мароканец, който по ислямското право има право да обезнаследи дъщеря си, има право да остави цялото си наследство на сина си. Обаче германското право е различно. Германското право а, би изисквало децата да наследят, ако не поравно, то все пак някакви дялове. И а, ако а, няма а, е, завещание по германската система децата ще получат по-равно, е, Което означава е, равен дял не само от финансовите средства, оставени, да кажем, в банка, но и от имуществото, недвижимото имущество. Ако европейски граждани е, излезе от Европейския съюз и почине в трета страна, е, трябва да знаете, че ще се прилагат местните норми за е, запазената част. Тоест тук въпросите са доста сложни, множество са хипотезите. Искам да благодаря на господин Лехнер и на госпожите Фиорини и тайн а, за техните изказвания. Сега ще отстъпя мястото на Луиджи Берлингуер, колегата ни от правната комисия.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 Siamo arrivati all'ultimo, all'ultima sessione, la quarta. Така, колеги, е, готови сме да преминем към е, четвъртата и последна сесия. Средства за резултатното изграждане на европейска съдебна култура. Rivolgere un personale saluto. Преди да започнем, парито. Да започнем. Искам е, да отдам почет на нашия приятел Курт Лехнер. Той бе евродепутат до преди година и бе докладчик по регламента за наследяването. Това беше извънредно сложна и продължителна работа. Обикновено процедурите в Европейския съюз са продължителни, но тази беше по-продължителна от всичко останало, от всичко обичайно, тъй като тук навлизате в много съществена сфера на националните законодателства, в самата им сърцевина и трябваше да направите срез не само на правните традиции, но и на живота на всички граждани. Всеки умира. Всички умират и всеки иска да стане нещо с имуществото му след като си отиде. Нали? Не се отнася смъртта само за някой. И както казах, много различни са и традициите на държавите членки. А господин Лехнер работи извънредно интензивно, много усилено и свръхтърпеливо. Когато се опитвате да създадете европейско право, ключът към работата е търпението. Той постигна резултати е, поради различията между държавите членки, имаше е, голяма съпротива. Всеки се държи за своето си. И ние като законодатели, независимо дали сме в Европейския парламент или в националните парламенти, всъщност имаме огромен капацитет а, и а, е, много голяма воля да творим закони, но не чак толкова голяма воля и е, компетентност или капацитет да проследяваме какво става всъщност в живота след като приемем законите си. А гражданите се сблъскват с това, което става. Е, често пъти стават неща, които не сме очаквали, когато сме правили закона. Действителността променя всичко и променя себе си. Non è solo produrre leggi, ma farle camminare. Така че, когато говорим закони, длъжни сме да се учим. Не само трябва да изготвяме законите и да ги приемаме, но и те да функционират така, че да влияят на ситуациите, за които са предназначени, положително. Някои е, хора казват, че Европейският съюз е създал един корпус юрис, един юридически корпус, наистина огромен, бих казал гигантски, по обем, но само 5% от гражданите се ползват от него. Рари е каминаре а 30 км орари. Лосфорцо sforzo Все едно да имате Ферари да го карате с 30 км в час резултатът не оправдава вложеното усилие. И все пак ние продължаваме да работим, да създаваме условия, така че това, което сме създали като законодателство, да бъде възприето от обществото. За това служи законодателната дейност. И така, както казах, преминаваме към четвъртата сесия. Всъщност би трябвало да поговорим сега за създаването на европейска съдебна култура. Хората, които имат отношение към а, закона, а, всички магистрати, всички практикуващи юристи в Европа имат една и съща представа за справедливостта и правосъдието. Е, имат е, пред, определена представа за поведение в съдебната система, за съдебна етика и за правосъдна етика. Но и тук традициите в отделните страни се различават някой път значимо. И все пак, ние сме е, еднакво членове на единния Европейски съюз. Опитът е, от е, законодателстването в Европейския съюз показва, че Европа се превръща в нещо като едно голямо гърне, където различните традиции се събират и къкрят заедно. Така че който по какъвто път да е вървял, накрая всички се срещаме. Естествено, е, необходимо е да е, Мисляме и нови правни термини в хода на това законодателстване. Е, аз съм римски юрист е, и си спомням колко трудно беше да се преведе понятието юридическа правосубектност от италиански на английски. Дали, когато на мен ми се каже юридическа правосубектност, за мен това е нещо естествено, но за други колеги не е така. В момента сме 27 държави членки. След една-две седмици ставаме 28. Ние вървим към създаване от една страна на общи професионални нагласи. Не говоря за обучение на юристите, защото ние всички сме образовани. Създаваме обаче предпоставки за професионално развитие, за развитие на някаква обща професионална нагласа. Естествено, всички сме завършили право, но професионалното развитие на магистратите и другите юристи е предмет на нашето внимание сега. В каква форма да се постига това професионално развитие. Е, в някои случаи сме приемали документи във връзка с Стокхолмската програма и е, други документи, където сме излагали идеите си в тази връзка. Основната идея винаги е да се създаде така е, в европейска съдебна култура – има една много хубава програма в Финландия, чийто създател днес е тук. И не я давам за пример за това, което говоря. Следващо място трябва винаги да извършваме сравнително правни проучвания като гарантираме е, високото качество на всичко, което се прави е, както в държавите членки, така и на ниво Европейски съюз е, от всички съдии. Това ще помогне да се развие идеята, по която работи в момента Европейската комисия, именно за таблицата за съпоставка в съдебната сфера. Нашата задача, ако мога да обобщя, е не само да мислим за изработване изчерпването на законите, но и за тяхното прилагане. Защото прилагането и изпълнението на законите е едно от най-важните средства за изграждане на европейска съдебна култура. И сега давам думата на Рут Уинтер. Тя е от Холандия и е заместник-председател с координиращи, т.е. той е заместник-председател с координиращи функции на Върховния административен съд за търговия и промишленост в Холандия. About... Благодаря ви. Дами и господа, за мен е огромна чест и удоволствие да съм днес сред вас и да кажа няколко думи за обучението и съдебните мрежи. За да ви обясня защо толкова се вълнувам от тази тема, ще ви кажа няколко думи за моя професионален опит. Вече повече от 25 години аз имам честа да работя като национален съдя в Холандия. Работил съм в правни области, където почти непрестанно се прилага европейско законодателство. В този смисъл съм, съм вземал съдебни решения по стотици случаи в областта на, на селско-стопанско законодателство, безопасността на храните, финансови дела, дела свързани с манипулации на, на борсата, дела свързани с болестта, шап, хербициди, биоциди и други подобни. И за което ми е казано, аз съм един истински действащ съд. И това ми даде възможност да натрупам богат опит в прилагането на европейското законодателство, но също така имах и възможността да в рамките на процеса на разширяване на Европейския съюз да споделя опита си с съдии от други държави членки. В тези, в контекста на тези срещи имах възможността да, да чуя техните коментари, искания и притеснения относно европейското законодателство. И те могат да се обещат със следните три въпроса. Къде могат да намеря европейското законодателство? Как да го прилагам? Има ли някакъв набор от помощни средства? В Холандия опитът ми започна през 2001 година, когато започнах да се занимавам с разработването на проекта Еуринфра казвам съвсем накратко, Euroinfra започна като проект, който да позволява реакции в случаите, когато холандските съди смятат, че не разполагат с необходимите познания по европейско законодателство. Министерството на правосъдието в Холандия взе решение, че тези ситуации трябва да бъдат променени възможно най-бързо. Ето защо решихме да започнем проект за изграждане на нова инфраструктура на познанието, наречено Еуринфра. Еуринфра е насочена специално към съдии, които не са специализирани в европейското право, а им се налага от време на време да прилагат европейско законодателство или казано с други думи средностатистическият холандски съдя изградихме Еоринфра около три основни стълба. Подобряване на достъпността на европейското гражданство, гра, е, законодателство, извинете. За целта изградихме порта Юрис и порта Европея, два портала. Вторият въпрос, втората цел беше да се създаде мрежа от съдии в рамките на системата за съдебни координатори по европейско законодателство. Основните заключения от нашият опит показват, че тази система с три стълба на Еурофира се оказа много ефикасна и издържа на а, предизвикателството на времето. основната цел е постигната, а именно предоставяне на информация по лесен и достъпен начин. А за целта трябва непрестанно да се подобрява технологията. Вторият стълб продължава да се занимава с уменията необходими за, за до, достъп до познанието. Кога и къде в кои случаи и как да се прилага европейското законодателство. По третият стълб се създава верига от тясно специализирани специалисти, които могат да предоставят своята помощ на свои колеги, т.е. една мрежа от съдии. И а, този проект се превърна в една гъвкава, но устойчива мрежа, която ни дава възможност за бързи реакции. Това е наречената мрежа CCE. През цялото това време за нас беше много важно всяко разработване на нови дейности по един от стълбовете да се извършва в контекста на цялата система и в случай на нужда да се координира с дейностите по другите стълбове за целта. Датският съдебен съвет играе водеща роля. Средата, в която работят съдиите и другите юристи днес се промени съществено от започването на проекта Еоринфра. Ако погледнем за, настоящата по ситуация, си даваме сметка, че през последното десетилетие технологията напредна невъобразимо много достъпът до информация във всеки един аспект на живота става много по-лесен, но а, това е свързано и това разбира се въжи и за достъпът до европейско законодателство в Холандия. Подобряването на технологиите по първият стълб ни накара да преразгледаме отношенията си с и съдържанието на дейностите по втора е стълб, както и изграждането на мрежата от съди по трети стълб. И така, тази е, структура, основаща на трите стълба на Еоринфра, продължава да функционира. Но съдържанието на отделните стълбове и отношението между тях се променя. Образованието и обучението продължава да е жизненно важно, но когато има лесен достъп до информация, самото обучение може да се структурира по различен начин. Благодарение е на подобренията в технологичен аспект има много възможности за обучение днес. Онлайн, чрез подкастове, чрез специални онлайн семинари или чрез достъпни в интернет лекции. Мрежите продължават да са много важни, но те могат да функционират по по-различен начин, отколкото в миналото. И така ние загърбваме миналото и започваме да действаме в една съвсем нова среда. Никой не би успорил факта, че когато искате да композирате една красива мелодия, на първо място трябва всяка нота да си е на точното място. По този начин музикантите ще имат възможността за да може музикантите да ни осигурят достъп до най допълната красота на музиката. Същата е и функцията на технологията за достъп до информация. Целта на технологията е да ни осигури достъп до информация по възможно най-лесен, прост и ефикасен начин. И по този начин максималната употреба на технологията позволява на тъкща информация да се съсредоточи върху конкретната си цел и да намери специфичната информация възможно най-ранният етап основайки се и на познанията на другите участници в съответната мрежа. Знаете, че в днесно време е обикновено има недостиг на време, недостиг на средства – и наравно с това подобрение на технологиите. И тези три фактора взети заедно могат да се превърнат в двигателна сила в процеса за излизане от подобна ситуация на затруднено финансово положение. За целта трябва да разгледаме дейностите си в нов контекст. Днес все по-често информацията, образованието и мрежите не винаги се възприемат като отделни стълбове на най-съща структура. Или казвам с други думи, нотите не винаги са на подходящото място в мелодията. И следствие на това музикантите не могат да свирят правилно, колкото и упорито да се опитва диригентът да координира оркестъра. всичко това води до неразбиране и объркване сред слушателите по отношение на европейското законодателство този проблем се изразява чрез разпокъсаност на информацията в интернет и трудното и намиране. Как би изглеждало едно светло бъдеще по отношение на оглушението на съдиите в европейско законодателство? Как може възможно най-добре да функционират различните мрежи в областта на европейското право? задавайки този въпрос, се опитах да отговоря последният начин, чрез няколко нови визии. Първо, знанието е предусловие. Създаването на, правилно, на системи за правно управление на знанието са жизненно важни, а информацията, образованието и мерките трябва да се смятат за основните стълбове на тази система. Сътрудничество и сътрудничеството в рамките на тези три стълба са жизненно важни. Всеки практикуващ юрист трябва да бъде в състояние да намери и да, се, да консултира научната му информация възможно най-бързо. А информацията от своя страна трябва да бъде надежда, осъвременена и да може да бъде също така и критикувана. За целта порталът и justice на Европейската комисия трябва да бъде основният достъп до информация за съдебната система. Образованието е жизненно важно за по-задълбочено познание и висококачествено прилагане на европейското законодателство, в частност законодателството на Европейския съюз и възможно, също така трябва да има възможност за обмяна на най-добър опит. Различните форми, различните средства, различни форми, различни средства, повече ефикасност и по-малко време за отделяне на мигрането на информацията. Обменът и срещите лице в лице остават жизненно важни за създаване на, на атмосфера на взаимно доверие. Мрежите продължават да играят съществена роля. А знанието и информацията, които се създават в рамките на една мрежа, трябва да се споделят извън мрежата и да са основа за по-нататъчна работа. Употребата на социалните медии и подобни в едно цифрово в една цифрова среда трябва да се използват от всички членове на мрежата. Тази визия за бъдещето ме довежда към една нова идея за мереките с един интегриран план за управление в Европа. колко трябва да бъде привлекателен сайта или портала на Европейската комисия. Един по-привлекателен, по-лесен за използване портал позволява да играе по-важна роля, когато само много ограничени позовавания могат да бъдат направени на долу, що се отнася до основните концепции и принципи. Това може да бъде направено по начин, който е по-лесен за използване, така че и гражданите могат да го използват. По този начин ще бъдат по-ясни основните характеристики на и това ще бъде възможно за гражданите и също всички хора, които се занимават професионално с право. Може да го разглеждаме като инструментариум или аптечка за бърза помощ за хората, които се занимават с право. И Поред мен това може да бъде изключително полезна дейност, която да допринесе за образованието на 700-те хиляди професионалисти в сферата на правото. И когато всяка държава членка посвещава от средствата си само 100 евро за всеки един професионалист в областта на правото за образованието му, то ние тогава имаме 77 милиона евро. Така че срещу съвсем малка част от тази сума може да се предложи една добре работеща платформа за правна информация, която най-малкото предлага един общ преглед и високотехнологично въвеждане в общата част на европейското право. В момента няма една всеобхватна система в рамките на портала електронно правосъдие. Когато, например, въведете свободно движение на стоки в Google, в съчетание с Европейска комисия, ще намерите много добро ръководство за прилагане на законодателство в тази сфера. Обаче не е възможно да се намери хиперлинк към съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Тази информация също така не се актуализира. Така че има възможност за по-голяма последователност при информирането на европейското право, отколкото сега. И когато посетите Европейския портал за електронно правосъдие и изберете раздела професионалисти сферата на правото и кликнете върху съдебната практика, ще видите че има само определение, че има информация, която практически няма особено значение нито за професионалистите в класа на правото, нито за гражданите. И ако, например, видите раздела Азбуката на европейското право, ще видите, че за професионалистите в областта на правото информация там не е достатъчно точно, докато за гражданите тази информация е прекалено сложна. Така че искам да кажа, преди достъпа до информация, важно е да създаде образователно, актуално образование и да бъдат създадени високоефективни мрежи. Според мен е важно да се структурира и да се управлява знанието за европейското законодателство и според мен тук портала за електронно правосъдие е от изключително голямо значение. Образователните дейности в целия Европейски съюз се представят по такъв начин, че да може достатъчно с голямо предизвестие да се види какви семинари, презентации и лекции ще бъдат предложени, включително и в виртуален формат. Необходимо е всеки, който се интересува, да има достъп до семинари онлайн – освен това, има възможност да се публикува и дневния ред на подобни изяви. По този начин може да се получи една обща представа за тези дейности. Мрежи от подобен характер в различни държави членки трябва максимално да бъдат взаимно свързани. Reflection... Уважаеми дами и господа, и сега, когато вече се спускам на земята след всички тези възвишени размишления, аз искам да кажа, че мрежите остават да служат важен инструмент за обучението и образованието на съдебните кадри. Разбира се, за това е важно те да се адаптират към промените в условията. Смятам, че неотменим е личния контакт и затова ние се срещаме днес тук. Както вече казах, условията, в които работят професионалистите в областта на правото, се е променил радикално и този процес няма да спре. Време е да се намери отново баланс между информацията, образованието и мрежите, за да може, така както един добре дирижиран оркестър, да представи в най-добра светлина дадена музикална творба, по този същия начин професионалистите в сферата на правото да могат да допринесат максимално до едно добро звучене. Благодаря ви. Voglio salutare il Presidente della Commissione Libe del Parlamento. Благодаря ви. Тук към нас се присъедини сега председателят на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент. Благодаря ви, господин Винтер, за вашето изложение. Смятам, че вие наистина много правилно подчертахте, как никакъв вид обучение, никакъв вид насърчава на интелектуалното развитие на хората, които се занимават с правната професия в Европа, не може да съществува без интернет. Разбира се, това не отменя значението на личния контакт, на личните срещи. Ние не можем да живеем без лични контакти. И що се отнася до обучението, повишаването на квалификацията, до предоставянето на информацията, то, разбира се, мрежите могат да се разглеждат като едни неутрални инструменти. Информационни оконошенци, ма un'occasione per promuovere informazione. Не става дума само за регистриране на информацията, а но и за тяхното разпространяване – и точно за това вие тук много правилно споменахте въпроса за достъпността на информацията и знанията. За начина по който може да се получава информацията. Напомнихте ми за това, което каза Лутеро, за това, че е важно да се работи добре, а не просто да се работи. Sennett ci rinnova nei suoi ultimi libri. E anche la, come dire, la, la prospettiva che i eh, networks esistenti e le, anche le singole scuole di magistratura Възможностите за създаване на мрежи и изграждане на връзки между отделните факултети по право ни предоставят много добри възможности. По този начин много добре преминаваме към следващото изложение на господин Луис Перера, който е генерален секретар на Европейската мрежа за обучение на съдебните кадри. Той ще говори за напредъка в тази сфера. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати от националните парламенти, Госпожи и господа, най-напред искам да благодаря на Европейския парламент и е, на комисията Либе за поканата. Чест и привилегия за мен е да бъда тук, за да споделя с вас виждането на е, мрежата за европейско съдебно обучение във връзка е, с Стокхолмската програма и обмена между е, магистратите. Мога да кажа, че Европейската мрежа за, обу... за съдебно обучение, за обучение на съди е, е частна е, неправителствена организация, учредена по белгийското право. Тя обаче е, може би е единствената частна мрежа, чието членове са само публични институции. Всъщност това са а, институциите за обучение на съдебната власт от всички 27 държави членки, заедно с Академията по европейско право. В тези обществени или публични институции, например, фигурират Министерства на, Гер... на правосъдието, както от Германия и Австрия, върховни съдилища, каквито имаме от Кипър и Естония, съдебни школи, за които отговарят съответните министерства на правосъдието, както е във Франция и Португалия. И най-сетне имаме като член на Върховния съдебен съвет на Испания. Европейската мрежа за обучение на съдебната власт бе създадена преди 10 години като платформа за обмен между своите членове. Във връзка с обучението на 140 000 европейски съди и прокурори. Значението на мрежата бе признато с решение на съвета от 12 февруари с което се признава, че тук се а, стимулира разработването на програми за обучение на съдебната власт с истински европейско измерение, което допринася за укрепване на взаимното доверие и подобрява взаимното разбирателство между съдебните органи и различните правни системи. В същото решение на съвета 126 от 2007 година, член 4 и е, буква Д е посочено, че за да се постигат общите и специфичните цели на мрежата, програмата подпомага различни дейности, включително чрез съфинансиране на разходи извършвани в общ европейски интерес, що се отнася до обучението на съдебната власт. В момента имаме 45 дейности за обучение, които се организират и провеждат 19 различни държави членки. На първо място тук бих поставил – Ви го поставям на първо място, защото бе идея на вашия парламент. Програмата за обмен. Както знаете, Стокхолмската програма призовава за три неща във връзка с обучението на съдебната власт обучение по средства за съдебно сътрудничество, обучение по европейско право и обучение по езици с цел подобряване на качеството на сътрудничество и най-сетне обучение по различните правни системи. Програмата за обмен а, е, обхваща е, всички тези направления. А, е, успели сме до сега да организираме такъв обмен с подпомагане от страна на Европейския съюз и това позволява на магистрати, на съди и прокурори от а, една държава членка да посещават други държави членки, да се превърнат в посетители на свои колеги и да видят в ежедневието функционирането на съответната различна правна система. Освен е, тази стандартна програма за обмен, която ние изпълняваме от 2005 година, има и други области, в които се извършва обмен. Най-напред, е, във връзка с сътрудничеството с Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейския съюз и Еврожуст с които организираме не само обмен и учебни посещения, за да се запознаят магистратите с функционирането на тези институции. За да откликнем на много сериозните искания и е, стремежи в Стокхолмската програма, а именно да застанем на нивото на програмата Еразъм за младите хора. Тази година започваме да изпълняваме пилотни проекти, които ще позволят укрепване на връзките, между бъдещите магистрати на Европейския съюз от твърде ранна фаза на тяхното обучение. Така ние ще се опитаме не само да дадем възможност младите юристи, е, които са бъдещи магистрати или млади магистрати да влязат в контакт с различни правни системи, но и от ранна възраст да е, установят контакти с потенциални колеги. Освен това, Европейската е, мрежа разработва и други програми, свързани с различни области на европейското право. Е, проектите първи и втори в областта на наказателното правораздаване, е, поредицата семинари по, по гражданско право, както и така наречените независими и самостоятелни семинари. Също така се опитваме да се възползваме от дейност, която съществува 8 години. съревнованието Темис по инициатива на школите в Португалия и Румъния. Е, доста голям успех регистрира това състезание през последните години. На последното е, му издание 42 е екипа се състезаваха от 23 страни. а сред тях 21 бяха държави членки на Европейския съюз. Разбира се, Европейската мрежа разработва и е, средства за обучение, които се наричат е, каталози за семинарите. И е, учебни програми. Опитваме се да създадем инструменти, които да позволят правилното прилагане на европейското право. Всички тези материали е, са налични на нашата веб страница. През последните две години Европейската мрежа за обучение на съдебната власт е, е разработила и курсове по е, право на Европейския съюз. И сега връщам се на началото. За да обхванем процеса от самото му начало, е, обучаваме преподаватели. Е, събираме преподаватели от различни страни, които обменят учебни материали, опит и е, практика във връзка с европейското право. Кои са основните понятия, с които борави Европейската мрежа за обучение на съдебната власт? Споделяне на общи европейски ценности, използване на европейското право в ежедневието и така изграждане на обща съдебна култура с цел за да се изгради пълноценно свобода, пространството на свобода, сигурност и правосъдие. За да постигнем тези цели, ние използваме няколко метода. На първо място децентрализирано планиране. Вместо ние да сме един централизиран субект, който предлага обучение отгоре надолу, ние се опираме върху учебния опит на държавите членки. Също така разчитаме на тях за определене на потребностите от обучение, на нуждите от програми и е, разработването на методики при разумни разходи. Е, същевременно работим и е, с метода на децентрализираното изпълнение, което означава, че всяка държава членка може на своя страна самостоятелно да осъществява учебната дейност, предложена от нас. Така, е, успяхме през 2012 година да е, организираме учебна дейност в 19 различни държави членки. Как постигаме резултатите си? На първо място, чрез силна воля от страна на всички е, членуващи организации е, ние и в бъдеще ще се опираме пълноценно върху е, тази силна воля, както сме го правили и в миналите години. Също така, разчитаме на непрекъснатост на финансовата подкрепа на Европейския съюз. Аз казвам непрекъснатост, продължаване на финансовата подкрепа на Европейския съюз, а не само финансова подкрепа. подкрепа. Ние а, е, сме имали възможност да работим А, е, в областта на оперативното планиране, именно благодарение на това, че сме имали сигурност на финансирането през периода 2007-2013 година. Ние сме достъпни за много публични институции. Е, не може просто един съдия или един прокурор да тръгне от е, своя съд или прокуратура и да дойде на обучение. При нас всичко изисква внимателно е, планиране. Планирането за тази година започна през март миналата година. За да направим първото издание на проекта Якос за обучение на съдебния апарат. Седмиците, в които ще се провежда обучението, бяха определени 20 месеца предварително, за да се позволи и на участниците, и на учебните институции, и на съответните органи да планират на свой ред. и същевременно програмите за обучение да бъдат приведени в истински европейски вид. Е, в момента Европейският парламент е призван е, да определи финансовата перспектива за 2014-2020 година. Европейската мрежа за обучение на съдебната власт предлага, не бих казал и изисква, да е, остане механизмът е, е, на оперативното дарение, от който се ползвахме през 2007-2013 година. Този механизъм работи много резултатно и според нас няма нужда от промяна. Също така, за да организираме е, учебната си дейност, е, ние разчитаме на е, най-доброто от националния опит в държавите членки и от това, че различните институции са на разположение да споделят своя опит и най-добри примери от практиката. Разпространяваме информация чрез веб страницата си, тъй като тази страница е свързана с веб страниците на всички наши членове в държавите членки. Опитваме се да улесняваме достъпа до информацията на страницата и се съобразяваме с всички учебни институции, които молим да подпомагат нашия секретарят в фазата на изпълнение. Нека приключа с някои цифри. Ще започна с програмата за обмен, като се има предвид, че тя бе предложена от е, парламента. Сигурно ще бъдете удовлетворени да чуете, че през 2012 година е, успяхме да постигнем участие на 1230 души в програмата за обмен. Що се отнася до учебната дейност, международната дейност, която организираме в държавите членки. Цифрата, до която стигнахме през 2012 година, беше 200, 2425 съди и прокурори, които са обучени. Тази бройка обаче която посочва колко са били участниците, е, не разкрива съдържанието на съответната дейност. Е, за да е, дадем е, представа за е, съдържанието, сме изготвили една карта, която не може да бъде лесно прочетена при тези обстоятелства, а, обаче вие разполагате с нея в разпространение материал. А, изхождаме тук от броя на учебните дни, в които е било предлагано обучение. Да се брои обаче само това, което извършва европейската мрежа, би било грешка. Има дейност, която се извършва от държавите членки и се помага от нас. През 2012 година по тази линия са обучени 1937 души, което означава над 4300 души, е, участващи в обучение, към което има отношение нашата мрежа за миналата година. Е, ето, е, карта в нашия доклад също може да намерите и карта на страните, държавите членки и въобще страните, от които са били участниците в нашето обучение и където се е развивала нашата учебна дейност. Благодаря, господин Перейра. Много съществена информация ни предложиха за функционирането на Европейската мрежа за обучение на съдебната власт. Особено а, интересно беше това, което споделихте за тъй наречения разъм за магистрати. Нещо, което бе създадено по предложение на Европейския парламент. Вие споменахте една инициатива, която ние малко сме пренебрегнали и тя е обаче от основно значение, а именно да се учат езици. Това е много важно за изграждането на европейска съдебна култура. Юристите са културни аристократи и смятат езика за нещо, което в интелектуален план е тривиално, ако мога така да се изразя. Но без да се говорят езици, никога не можем да изградим Европа или европейска съдебна култура не можете да бъдете част от обща култура, когато не се разбирате и говорите на различни езици. Това е съвсем естествено. Е, езиците наистина са част от е, богатството, е, културното богатство на Европа, но те са и препятствие. И за това трябва да преодолеем препятствието. В противен случай не бихме могли да постигнем целите си. Другият въпрос беше за обучението на преподаватели. Подчертахте необходимостта от е, предварително планиране. Е, да, разбира се, всяка дейност, свързана с обучение, изисква планиране. Така стигаме до въпроса за финансовото планиране. Може би знаете, господин Перейра, че аз бях докладчик по регламента за създаването на 7-годишното финансово програмиране за разходите на Европейския съюз в съдебната сфера. Мисля, че Европейската мрежа за обучение на съдебната власт успешно е претворила нашите препоръки в практиката. Освен това, благодаря много за информацията, която ни дадохте за финансирането то, тя се свързва много добре с е, е информацията на господин Рут е, Винтер е, за спестяванията и за е, нарастването на е, броя на хора, ангажирани е, в такава учебна дейност. Е, е има връзка между това, което вие говорихте тук и това, което ще ни каже Емануел Крабит. Е, е, ръководител е, на звено в Генерална дирекция правосъдие. Е, той ще ни говори за таблицата с показатели за преценка на съдебната власт. Тази таблица ще даде нагледна представа за това, кое, къде, как се прави. Давам думата на този оратор. Много ви благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да съм днес сред вас тъй като имам възможността да разисквам с представители на националните парламенти една тема, която особено много вълнува държавите членки, тъй като тя засяга функционирането на националните им съдебни системи. Документът, който вече беше представен, в залата има и допълнителни екземпляри. Това е един документ, който има за цел да помогне на държавите членки да подобрят своите национални съдебни системи. За целта той предоставя съпоставими данни по редица критерии, свързани с съдебните системи. Основно се засягат въпросите за независимостта, качеството и ефикасността на съдебните системи. Защо комисията реши да представи този документ? Причината е много проста. Ефикасността на националните съдебни системи е от съществено значение за цялостното функциониране на Европейския съюз, както и за бъдещото му развитие. Ефикасността на съдебните системи национално равнище дава сила на всички е, законодателни разпоредби пред на европейско равнище от десетилетия насам. Прекрасността на съдебната ми е толкова важна, че тя е записана в харта основните права на Европейския съюз в член 47. Там се твърдя, че всяко лице, чието права са били нарушени, има право на правосъдие и има право да се обърне към съд. Това право е записано като основно право в харта на основните права на Европейския съюз. И когато даден съдя прилага директива в областта на защита на потребителите, защита на общественото здраве или в областта на фармацевтичната е, санитарни изисквания, той действа в рамките на националната съдебна система. Ето защо е важно да се гарантира качеството и ефикасността на съдебната система. Това е жизненно важно, за да се гарантира ефективното прилагане на разпоредбите, признати на европейско равнище. Ефикасността на съдебните системи е важна и за засилване на взаимното доверие и подобряване на системите, които функционират в основа на земното доверие. И се надяваме с нашото табло, табло за съпоставяне да постигнем именно това. И накрая, много важна причина за, за изготвянето на това законодателно предложение е насърчаването на економическия растеж, което, както знаете, е основният приоритет в момента. Всъщност тази инициатива ще ни даде възможност да предоставяме важни данни в рамките на европейското полугодие, което от своя страна е важна част от новата система за економическо управление в Европейския съюз. И в рамките на европейското полугодие реформата на националните съдебни системи е залегнала като приоритет качеството, независимостта и ефикасността на националните съдебни системи е ясно записан на цел в рамките на европейското полугодие. За да може да се изпълни този приоритет, имаме нужда от съпоставими, систематично събирани данни, които ни дават възможност възоснова на конкретни факти да разполагаме с информация, въз основа на която в дадени случаи можем да изготвим конкретни препоръки към дадени държави членки. С тези препоръки може да ги насречим да направят съответните реформи в съдебните системи. През 2012 година 6 държави членки получиха такива специфични препоръки за реформа на националните си системи за 2012 година бяха отложени такива препоръки за 10 държави членки, като тези препоръки са свързани главно с, в някои случаи с независимостта на съдебната система, в други случаи с качеството или ефикасността на съдебната система. И така, таблицата за сравнение на съдебната система – дава възможност за сравняване на данните с държавите членки в, в рамките на Европейското полугодие. Разполагате с първият документ за информационното табло на Европейски съюз в областта на правосъдието с 2013 година. Първо държа да отбележа, че сме се съсредоточили върху гражданското и търговското право в първото издание на информационното табло не сме застягали въпроса за наказателното право. Също така е важно да се осъзнае, че използвахме набор от показатели, които могат да бъдат обобщени в три основни категории. Първата е свързана с скоростта на производството. В случая използваме данни, идваща от Европейската комисия за ефикасността на правосъдието на съвета на Европа, която работи вече от 10 години по тези въпроси. Тук става въпрос главно за продължителността на производството, за броят на висящите дела и броят на натрупаните заклетени тела. Има и други критерии, цващата група от показатели, свързана с качеството. Разбира се, трудно могат да се изготвят е, критерии за качеството на съдебната система. Ето защо ние се опитахме да се, се съсредоточим върху показателите, които насърчават по-високо качество на съдебната система и в този контекст един от показателите е обучението на съдиите. И в нашия документ ще намерите няколко графики за фактори, които могат да допринесат за подобряване на обучението, като например използването на информационни и комуникационни технологии, било то в самото функциониране на съдия, било то в връзката между съдебната система и други органи. Следващият ни показател е оценката, въпросът е дали в съответната държава членка има някакви системи за оценка и наблюдение на функционирането на съдилищата. Има също така и наблюдение от финансова гледна точка. И третата група показатели, са показателите свързани с независимостта. Или по-точно показатели за възприятието за независимост на съдебната система. Дадохме си сметка, че в момента трудно могат да се намерят показатели, свързани с реалната структурна независимост. Разполагам обаче с данни относно възприятието на, завис... на... за независимост. И така използвахме един просатор, разработен от Световният економически форум и друг, разработен от Световният проект в областта на правосъдието. И двата показателя са важни, тъй като Възприятието за независимост беше определено като много важно и от Съда на Европейския съюз и от Съда за правата на човека в Страсбург. разглеждайки този документ, е много трудно може да се определя кои са държавите членки, които са отличници и кои са на последно място по тези критерии. И това е напълно целенасочено. Целта ни не е да изготвяме някакъв състезание, да раздаваме награди. Трябва също така да е, вземем предвид всички нюанси в тълкуването на данните, защото е възможно някои държави да имат много добри резултати по показателят продължителност на производството в гражданско-правните дела, но много по-малко по отношение на административните дела. Някоя държава членка може да има много добри резултати по показателя използване на нови технологии, но доста по-слаби резултати по показателят разрешаване на висящи дела. Така че, както виждате, има много нюанси зад тези статистически графики. Има също така и много нюанси при представянето под формата на едно информационно табло на различните е, показатели в областта на, на правосъдието. Ясно обаче е едно. В една трета страните членки средната продължителност на производството е най-малко два пъти по-дълга в сравнение с останалите държави членки. По отношение на информационните и комуникационни технологии също се виждат големи разлики между държавите членки. Така, например, в някои държави членки има много широка потреба на ИКТ в управлението на съдилищата, но много по слаби резултати при използването на този технологии в, в комуникацията с адвокатите и страните по делото. И по този начин графиките всъщност показват огромните разлики между държавите членки. Разбира се, не бива да се опитваме да си вадим незабавно заключение от тези статистически данни. Винаги трябва да подхождаме с смирение при тълкуването на такъв тип данни. Тези данни са просто стимул да се задълбочи анализът. Ако в някоя държава членка има слаби резултати по, по няколко показателя, може би ще бъде уместно да се направи по-стъпочен анализ за причините за тези резултати. Ето защо ние насърчаваме държавите членки да изготвят съпоставителен анализ и да разгледат по-задълбочено какви са причините за незадоволителните резултати по даден показател. За Европейската комисия в контекст на европейското полугодие, тези данни са важни, тъй като те могат да са основа за диалог с държавите членки и могат да ни помогнат да доизясним някои от направените от нас препоръки. Нека да кажем няколко думи за бъдещето. Информационното табло в областта на правосъдието е инструмент, който те първо започва да се развива и целта ни е да го разработваме и подобряваме. Както казах, до момента сме се съсредоточили основно върху гражданско-правните, административните и търговските дела. За бъдеще възнамеряваме да го разширим, да включим и други области на правото. А по отношение на независимостта, действително трябва да положим доста повече усилия и ние заявихме, че ще положим тези усилия в, в връзка с, с съдилищата, в частност с върховните съдилища. Като знаете, съществуват редица съдебни мрежи и действително трябва да положим доста усилия, за да получим информация относно структурната независимост на съдебните системи. Възнамеряваме също така да правим поручвания на място, тъй като статистическите данни, с които разполагаме в момента, са математически величини. А ние имаме нужда от по-добро разбиране на проблемите, които може би съществуват в самото функциониране на съдилищата. В заключение, Мога да отбележа, че интересно в тази инициатива е волята на Европейската комисия по-добре да разбере какво се случва в съдебните системи на държавите членки на място. В продължение на много дълго време европейските институции създаваха норми. Сега, благодарение инициативи като Европейското полугодие и това информационно табло се стремим да придобием по-добра представа за това, което се случва на място в държавите членки. И именно това е разликата между един хубав правен документ, изготвен в Брюксел и реалното право, което което искат всички европейски граждани. И в момента се опитваме да изготвим именно тази връзка. Тоест, инвестираме в едно по-добро разбиране за това, което се случва в държавите членки, взимайки предвид всички заинтересовани страни. Според мен това е много важно развитие. И както по въпроса за обучението на съдиите, то е пряко свързано с конкретно приложение на европейското законодателство. Благодаря ви. Votre présentation et grazie. Благодаря ви много за вашето изложение, господин Краби. Мисля, че идеята на тази таблица за сравнение е прекрасна. Мисля, че е, това намерение да се проверява какво става на терен, на място в обществата, е, е наистина прекрасно абсолютно задължително беше да направим нещо подобно. Да имаме съпоставими данни, надежна информация. Като следим независимостта, качеството, резултатността, това са три предпоставки, всяка от които има огромна тежест. За съжаление, в нашата демократична Европа има някои страни, където проблемите с независимостта на съдебната власт са доста деликатни. Парламентът, например, е, анализира положението в Унгария и гласува свой доклад е, тази седмица. Малко ми е неудобно да го споменавам това в момента, но е, трябва да подчертая, че проблеми с независимостта на някои места съществуват. И другото, което казахте за качеството, идеите за обучението, Новите идеи е, трябва да бъдат, е, разбира се, разпространявани, но трябва да стимулираме и осведоменост, е, която позволява на хората сами да черпят информация, а не да бъдат формално обучавани. Продължителността на съдебните производства и извънсъдебните производства е обективна мяра, но има и други е, критерии, които можем да използваме е, като мерило. И това е въпрос, който искам да поставя е, пред вас, господин Краби. Извън тези три предпоставки, които споменах, няма съмнение, че те са най-важните. Ние през последните няколко месеца се питаме дали оценката на е, гражданските свободи, конституционните въпроси и е, правните е, въпроси е, не изисква на е, срещата през април е, на заседанието си, т.е. през юли месец, да е, поставим тези други е, проблеми, е, тежести, които се срещат на място. Е, характерът на законите, които изработваме. Въпреки предварителните оценки на тяхното потенциално въздействие, хората някак винаги са убедени, че законодателите не са наясно с последиците, до които ще доведат техните нормативни актове. Явно ние наистина малко сме откъснати от реалното отражение на нашите нормативни актове. Това е въпрос, който ни се поставя навсякъде, е, където сме имали е, контакти. И е, и несъмнено това впечатление се създава от абстрактното виждане, което понякога имат законодателите за собствената си работа. Така че таблицата за съпоставимостта ще бъде още по-полезна, ако разширим кръга на параметрите, на критериите, които използваме за оценка. Сега предстои да чуем представителите на националните парламенти. Трима души са поискали думата. Трябва да се придържаме към графика си. Най-напред ще дам думата на Рикардо Родригес от португалския парламент. Докато той се изказва. Ако някой друг парламентарист желае да вземе думата, моля да ни направите знак за това, за да попълним списъка на ораторите. Сега Рикардо Родригес. Е Много ви благодаря, господин председател. Ще говорим португалски. За мен е удоволствие да се намирам тук на заседанието на депутатите в Европейския парламент и националните парламенти. Тази среща е от значение за това държавите членки да са наясно с това какви промени тенденции се наблюдават на европейско ниво в сферата на правото. Всички искаме да имаме пространство, в което хората свободно да се придвижват. Всички искаме да има общ пазар за всички европейски граждани и съвсем естествено, когато това се случва, това има и правни последици. Наистина, за да могат да куват законодателство, парламентите трябва да знаят по какво работи комисията, Европейския парламент и също така важно е да се отчитат и последиците от приятото законодателство, нещо, което беше изтъкнато от нашите оратори, които изслушахме в началото на нашето заседание. Трябва също така и гражданите да знаят какво се случва, както и хората, които професионално се занимават с право. Например, адвокатите, които защитават интересите на клиентите си. И също така е много важна идеята, която чухме днес, идеята за продължаващото обучение. Ако искаме да имаме добре подготвени адвокати, съдии, други професионалисти в сферата на правото, трябва да могат те да имат възможност за постоянно продължаващо обучение. И е важно също така да се гарантира и добро обучение на самите обучители. Днес наблюдавахме, че към един и същ законодателен акт има съвсем различно отношение в зависимост от различните държави членки. Нещо, което според мен не е желателно, ако искаме да имаме истински съюз. Не е желателно и дър... в държавите членки гражданите виждат, че има разнобой сред държавите членки. Важно е Европейският съюз да може да просперира, а за това е важно условие и хармонизира на правните норми. Когато слуша господин Перейра, чух неговата загриженост, разбрах неговата загриженост за професионалното обучение, за повишаването на квалификацията, за непрекъсността на това обучение – Нашият председател, господин Берлингуер, говореше за финансиране на обучението. И това предизвика моята загриженост, защото, разбира се, тези дейности и сферата на обучението са от изключително значение. И гражданите не са длъжни да знаят всичко за право. Те винаги могат да се обърнат към адвокат, но и адвокатите и съдиите и всички хора, които работят в сферата на правото, трябва да бъдат добре подготвени, добре квалифицирани. Затова обучението е изключително важно. Бих искал веднага да отговоря на тези коментари. Мисля си, че имаше коментари отправени и към мен като докладчик. В предложенията за включването на мрежата за обучение в 7-годишната финансова рамка. Извинете, в 7-годишната финансова рамка се предвижда финансиране за Европейската мрежа за обучение на работещите в съдебната система. Разбира се, самите суми все още продължават да се обсъждат, обаче няма спор, че е необходимо да бъдат предвидени такива средства за Европейската мрежа за обучение. Европейската комисия в момента обмисля подробности, свързани с финансирането. Разбира се, ще видим какво ще стане на практика. Господин Северински от Полския парламент поиска думата. Благодаря, господин председател. Разбрах от заглавието на нашето заседание и след интересните изложения, че ние говорим за професионалните, правните аспекти на резултатността на правната култура в Европа. Но аз бих искал да говоря за ценностния аспект на правната култура в Европа. Или дори в по-широк аспект да говоря за правното измерение на тази култура. Аз от много години съм преподавател по право, професор съм в университет и трябва да кажа, че вече не виждам, отдавна не виждам да съществува европейска правна култура, защото няма единна ценностна основа за нашата представа за европейското право. Може би вие ще сметнете, че това изявление е твърде драматично, но аз съм убеден, че нещата наистина стоят така. Нека да вземем дефиницията, която днес даваме на някои основополагащи понятия. Основополагащи за всеки юрист и всеки законодател. Например, човешко достоинство, свободата на човека, човешките права, тези дефиниции се различават. Задаването на въпрос кога започва човешкия живот е въпроса за аборта. Но когато задам въпроса за евтаназията, за оплождане в епроветка, когато говорим за експерименти с човешки и животински ембриони, нашите мнения силно се различават. Ние използваме различни понятия, различни дефиниции. Дори някои класически понятия, като имущество, суверенитет, не се разбират по един същ начин. Така че изключително важни основополагащи дефиниции и понятия за нашата правна култура са практически разрушени. И ако задам въпроса за подобряване на... Ако задам въпроса за подобряване на правната култура, означава, че ние трябва да положим усилия да имаме добре обучени хора, които прилагат правото. Но това са хора. И те не са готови сляпо да прилага законодателство. Те тълкуват законодателството. Те го тълкуват и чрез прилагането му. И при това те също прилагат и моралните аспекти и ценностните аспекти на правото. Благодаря ви. <coughs> Caro collega, io sento il bisogno di esprimere la mia opinione perché lei ha posto. Уважаеми колеги, мисля, че трябва да изразя своето мнение по проблемите, които вие поставихте. Вие наистина поставихте много сложни проблеми на времето си. Европа беше наистина центъра на цивилизацията. И Аристотел е смятал, че робството е неприемливо. Ако използваме правната култура от времената на Аристота, ще имаме голям проблем, защото ще имаме проблем с робството. Също така, в много европейски държави имаше феодализъм, но след това нещо се промени и всички граждани започнаха да се възприемат като равни пред закона правото на неприкосновеност на личността, на суверенност на личността. Не съществуваше през средните века. Суверенитетът, държавен суверенитет не съществуваше в средните векове. Модерната държава създаде понятието абсолютен суверенитет. Така че много понятия и концепции се променят с времето. И сега ни виждаме въздействието на глобализацията и по-голямата мобилност на хората. Например, понятието европейска общност е нещо изключително интересно, защото тук имаме една общност, без да имаме една държава. И ние не искаме общо европейска държава, ние искаме да имаме Европейски съюз, така че понятията се променят. И в момента виждаме нещо интересно. Ние сме като един котел за претопяване, в който оцеляват ценните идеи от миналото, но виждаме, че се зараждат и нови идеи. Така че демокрацията в Съюза прави някои принципи особено важни, така че те да могат да бъдат споделени от всички. Това е моето скромно мнение не само на европейски депутат, но и на професор по право, както и вие, уважаеми колега. И всички тези нови неща, които се случват, наистина са изключително интересни. И днешното ни обсъждане е един от примерите за това. Идеите, споделени тук, могат да доведат до сериозни промени. Към господин Маполидис Заповядайте, господине, имате думата. Да. Много правилно, господин председател, ми произнесохте името. Исках да споделя мой личен опит. Когато през 1981 година получих дипломата си на юриста, не предполагах, че нещата толкова ще се променят през целият този изминал период. Виждаме абсолютно нови условия. Всичко, което сме учили в момента, практически е непригодно. Ние наблюдавахме как се развива идеята за Европа, как се формира укрепва Европейския съюз и днес можем да говорим за взаимното признаване, за изпълнение на съдебните решения, за единни правни органи и институции. И хората, които най-лесно могат да възприемат тези идеи, са младите хора, разбира се. И в моята страна, Кипър, както и в другите държави, членки на Европейския съюз, това, което се случва е това, че за да получат юридическо образование, младите хора сега трябва да посветят част от времето си с юрист, който да им даде работа. И мисля, че те трябва да са в състояние също така да разбира добре европейското право. И мисля, че в изпитите и смятам, че за да получи човек диплома на юрист в Европа, трябва задължително да е положил изпити по европейско право. За да може да се разберат тези нови правни условия, които съществуват, човек трябва да е добре подготвен. Спомним си как през 2004 година Кипър се присъедини към Европейския съюз и ние юристите положихме огромни усилия да разберем и да възприемем европейското законодателство. Това, което сега е член 77 от договора за функционирането на Европейския съюз. Трябваше да разберем как функционира Съда на Европейския съюз за преюдициалните решения на Съда. Преюдициалните определения на Съда. Разбира се, ние трябва да обръщам повече внимание на младите юристи, на младите съди, защото те са унези, които са по-добре запознати с цифровите технологии и с новите институции. Те са унези, които ще продължат нашата работа. Благодаря ви. Благодаря ви за това изказване. Съгласен съм с това, което вие говорихте, особено що се отнася до професионалното развитие и повишаването на квалификацията на юристите, съдиите, включително. И за целта, разбира се, е необходимо да обърнем внимание – преди всичко на съдиите, които са току-що назначени, след като са преминали през конкурс. Разбира се, тук не визирам системата в Обединеното раз, която е различна от континенталната система. Независимо от това, че тези хора са издържали конкурсите, трябва да преминават през продължаващо обучение – това е нещо, на което трябва да обърнем специално внимание. Трябва да обърнем внимание на цялостната система за обучение. Следващият оратор е от моята страна Италия. Вито Крими. Аз съм европеец, но също така съм и италианец. Благодаря ви, че ми дадохте думата. И бих искал също така, като пример, да посоча опита на Италия. Знам, че господин Берлингуер е добре запознат с това. Върховният съвет на съдиите в Италия току-що създаде ново училище за обучение, което работи на децентрализирана основа, което означава, че във всеки съдебен окръг има съдии, които отговарят за децентрализираното обучение. Миналата година това обучение се провеждаше по такъв начин, че съдите по наказателно-правни и гражданско-правни дела също така се обучаваха заедно с съди, които се занимават с европейското право и трябва да кажа, че в количествено отношение обучението все още твърде скромно. Обаче, нези, които искат да насърчават обучението, да се предлага обучение, са изключително ентусиазирани. Като говоря за италианския опит, смятам, че това е нещо, което въжи и за другите страни. Необходимо е да има задължение да се участва в обучението. Това трябва да бъде вградено в самия процес на кариерно развитие на юристите. И сега, като се върна към темата за обмени на културен опит, за различни мрежи за обмен на информация, Тук смятам, че трябва да разграничаваме две нива на информация за професионалистите в правната сфера. Мисля си, че това, което липсва, е информиране на гражданите. Така че гражданите да могат да защитават правата си на европейско ниво по един достъпен начин, така че европейските граждани да могат по-лесно да защитават и да утвърждават правата си. Тук говорим за професионална информация, не говорим за това да се въвеждат в Google ключовите думи. Тоест, говорим за една лесно достъпна информация, но не само за професионалистите, хората, които са компетентни в областта на правото, но и хората, които имат нужда да утвърждават своите права. Във връзка с казаното от полския колега искам да кажа следното. Господин Берлингуер много добре отговори, аз съм съгласен с него, но беше направено твърдение, че няма единство на действията, защото има различия в културата на различните държави. Не съм сигурен, че това е така. Мисля, че трябва да работим по този въпрос. Определено още има какво да се направи европейската правна култура, според мен не трябва да се ограничава само с обучението. Така че хората да могат да прилагат националното или европейското право. Не трябва да се ограничаваме с това. Трябва наистина да мислим за основополагащите ценности. Ценностите, които са залегнали в, основа, в основата на правото. Европейският съюз не е само економически съюз, но и съюз на законодателство. Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. И особено съм ви благодарен за това, че казахте, че е необходимо да има децентрализирано и задължително обучение за съдиите. Нещо, което е неотменна част от цялата съдебна система. Също така много ви благодаря за това, което казахте за ценностите. Италианските съдии одобриха проектна система за обучение удобна на нидерландската система, за която ни говореше Рут Винтер. Наистина, съгласна съм, че те първа има да извърши много работа. Вие говорихте за няколко интересни неща и нещо, което ми направи впечатление, беше идеята, че обучението в областта на правната култура не означава само създаване на правна култура за професионалисти в областта на правото. Трябва да се мисли и за това как да бъдат информирани и образовани гражданите, така че те да осъзнават, че те са европейски граждани. И мисля си, че точно за това имаме проблеми в сферата на прилагането на законодателството. Е, това, че гражданите не разбират какви предимства проистичат за тях от европейското право. Гражданите не знаят какви са техните права. Те не се идентифицират с правото. И мисля, че е необходимо висококачествено обучение не само за съдиите, но и за гражданите. Мисля си, че това е нещо, което е отразено и в политическата култура, както каза господин Крими. Така че наистина това е нещо, което трябва да отчетем. И накратко, дали би искал някой да се изкаже? Thank you, Mr. President. Uh, благодаря, господин председателю. Аз благодаря, господин председателю. Аз съм специализирал информация и достъпност на европейското право. И много е, голямо удоволствие за мен е да чуя размисли за това е, как е, да стане правото на Европейския съюз по-достъпно и за гражданите. В крайна сметка това право не се прави за професионалистите. То ги улеснява в ежедневната им работа, но гражданите са тези, които трябва пълноценно да се възползват от ежедневното му прилагане. Това, което мога да добавя, е, че тъмницата не е толкова голяма, както сме склонни да мислим. Една част от актовете на Европейския съюз се въвеждат в националното право, така че националните съдии прилагат националните актове, с които се въвеждат тези европейски актове, автоматично, без да се замислят дори. Но разбира се, има ползи от това познанията да са по-задълбочени. И за това Европейският съюз трябва да създава нормативни актове, които са по-достъпни. Както казах, защо да не направим портала и Justice на Европейската комисия и портал за европейските граждани? Благодаря, господин председател. Господин Перейра, позволете ми да се изкажа на родния си език, давайки този отговор. Въпросът за бъдещето на обучението според мен това ще бъде логическа последица от системите, които изграждаме сега, от правомощията, които им придаваме и естествено ще се нуждаем от непрекъсната актуализация всичко това е свързано с функциите, които предоставяме на органите за обучение. Ако се вгледате внимателно, можете да оприличите този процес на твърд диск, на компютърен твърд диск, който се нуждае от попълване с информация. Значи от една страна съществува формалното познание на правото, как да го прилагате и след това познание, което позволява да приспособи човек своите виждания и информация към прилагането на правото. Що се отнася до международното ниво, с голямо удоволствие слушах казаното от господин Берлингуер, председателят, за дейността на парламента и за изграждането на мрежи. Сигурен съм, че комисията ще се откаже от някои от възраженията и така ще можем и ние по-успешно да работим. Що се отнася до европейската съдебна култура? Може би сме били свръхвзискателни по отношение на определенията. съдията винаги се стреми към това да се подчини на закона във формално правен а, смисъл на думата. Но разбира се, винаги има морални, поведенчески ценности, които стоят в основата на всяка правна система. И аз съм сигурен, че тук говорим за общи елементи навсякъде в Европа. Тъй, че когато прилага европейското право, всеки съдия винаги ще може да изхожда от тази общо европейска култура, която споделяме. И сега господин Крабит две кратки бележки за оценката и за това как програма, програмата Правосъдие е, се свързва тук. Таблицата за показателите е, е обвързана с функционирането на съдебната система, независимо от прилаганото законодателство. Тук това е малко предизвикателно, защото оценката на работата на съдебната власт е нещо трудно, но за пръв път разполагаме е, с такъв механизъм, който да ни позволява оценка, независимо от това за прилагането на какъв акт говорим. Имам предвид акт от европейското право, е, директива, регламент или от отрасъла. Естествено, когато се стремим а, е, да вникнем по а, е, задълбочено във функционирането на съдебните системи, може да се наложи е, да е, добавим други параметри, други критерии за оценка, например обучение. Е, тази година се постави въпросът за задължителното обучение на съдиите. Що се отнася до незадължителното обучение, интересно е и за него да има повече информация. Е, сега за разнообразието на определенията и концепциите е, ще кажа нещо на последно място. Когато се нуждаете от съпоставимост, е, първото препятствие е, че има много строго дефинирани и силно отстоявани национални правни системи, но все пак можем да работим и на обща плоскост. Ако възприемете критерия продължителност на правните производства, тази продължителност може по обективни причини да е различна в отделните държави, но може би винаги е възможно да се намери и някаква обща основа, която да позволи съпоставката. Но разбира се, винаги трябва да внимавате, когато тълкувате данните. Показателите, които използвахме през 2013 година, са а, показатели от общ интерес. Продължителност на производствата, на усещане за независимост, дали има а, задължително обучение на съдите. А, ние имаме общи интереси, независимо от спецификите на отделните правни системи. И така можем да постигнем напредък, макар и определенията и концепциите понякога да се различават. Ние съвсем не се стремим към изграждането на унифицирана система. И въпреки това е възможно да има общо европейска система, като изцяло се съблюдава разнообразието и правните традиции. Това е предвидено в Лисабонския договор. И е възможно да се подходи творчески към тази задача. Благодаря ви. Председателят, Бих искал да кажа, че е, аз лично съм много удовлетворен от резултатите на тази сесия. Бих искал да благодаря на тримата ни оратори за направените изказвания. Мисля, че нашата идея е, и представа за европейската правна култура е, получиха значителен тласък. Е, Искам да благодаря на пред представителите на националните парламенти. И в заключение бих искал да замоля председателя на комисията Либе да приключи със своите думи тази сесия. Благодаря, скъпи приятели, господин Берлингуер. С удоволствие се обръщам в заключителната част на тази продължителна конференция целодневна към вас. Искам да ви благодаря. Днес сутринта говорихте за улисабоняването на Европол, на Еврожуст, говорихте за изграждането на собствена европейска прокуратура, за съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси, за хармонизиране и изближаване на европейското наказателно право за Европейския парламент тази тема е по-значима от всякога, по-относима от всякога. Ние всички сме наясно за какво всъщност става дума, тъй като това е, е и е, една от идеите на тези редовни срещи е, между парламентарните конференции в Европейския парламент в областта на правосъдието. Искам обаче особено да се спра на значението на последната част от дискусията. Европа многократно в своята история се е опитвала с погрешни средства да постига целите си. Кръвопролития, конквисти, граждански войни. Всичко това все е, на европейска земя, на целия европейски континент. Е, непрекъснато е, е имало такива събития в европейската история. Най-сетне обаче намерихме инструмент, средство, метод, който функционира добре. Това е правото. Правото Нищо друго, освен правото. Така че трябва да го направим по-добре функциониращо и за тази цел е добре да привлечем гражданите. Трябва също да придадем на правото съдържание. Това означава, че е, практикуващите юристи трябва да бъдат привлечени към нашите усилия. Това ще рече адвокати, съдии, всички магистрати, прокурори е, от всички държави членки, е, които представляват всяка национална правна система в Европейския съюз практикуващите юристи трябва да бъдат привлечени. И е, мисля, че това стана ясно в последната част от днешната конференция. Ние сме длъжни да установим пълноценен контакт с всички практикуващи юристи в максимален интерес на е, политическото измерение на тази специфична конституционна амбиция на Европейския съюз в областта на правосъдието, свободата и вътрешните работи. А, амбицията да се изгради нещо подобно на европейска правна система. тоест обучението Изграждането на европейската правна култура трябва да преодолее езиковите бариери, трудностите от всякакъв характер, всевъзможните технически препятствия, ние всички знаем, че националните правни системи на държавите членки е, не са еднакви. Няма значение за коя правна фамилия говорите, за континенталното, за прецедентното право, за много повече говорим всъщност. Е, никоя е, правна система е, на държава членка на Европейския съюз не повтаря 100 на 100 някоя друга правна система. Да, има много технически препятствия, но трябва да ги преодолеем и разбира се, трябва да преодолеем липсата на политическа воля е, трябва да мислим за изграждане на цяла нова уредба от съвсем нови нормативни актове. И именно това е, трябва да стане. И за да бъде постигнато Европейският парламент и националните парламенти трябва е, заедно е, да разработят е, наказателно право на истинска европейска, общоевропейска плоскост и да зададат параметри за функционирането на съдебните си власти, които да бъдат възприети от последните. Фактически трябва да се стремим към истински европейска съдебна система, чиято корона, увенчаване ще бъде съдът на Европейския съюз и разбира се след време Европейския прокурор по наказателно-правни въпроси, но разбира се трябва да бъде съобразена и с доктрината и практиката на Съда по правата на човека в Страсбург. Тук е необходим много-много разгърнат диалог за постигането на тази цел, но мисля, че ние сме на прав път. Събираме се заедно, създаваме тази атмосфера на задължително е, потребно сътрудничество и не спираме да се движим напред. Благодаря ви за присъствието, за това, че бяхте на конференцията. Благодаря на всички оратори и на преводачите, които ни помогнаха през целия ден. Можем само да се надяваме, че вашето присъствие тук ще е, се впише е, в предаването на това послание и ще ни помогне да е, разпространим новината, че пространството на свобода, сигурност и правосъдие расте.